Dear colleagues, would you be so kind? Уважаеми колеги, дали не бихте могли да вземете местата си, така че да можем да започнем работа? Thank you very much indeed and uh... Благодаря ви. Нека да подновим работата ни. Преди всичко искам от сърце да приветствам нашите гости на общественото изслушване по общоевропейския личен пенсионен продукт, известен като ПЕП. Моля, отбележете си, че заседанието се излъчва пряко по интернет. Както предполагам, знаете, Европейския парламент призва за разработване на един общоевропейски пенсионен продукт, който да бъде с упростена и прозрачна структура, за да може да се подпомогне дохода на пенсионерите и да се гарантират повече инвестиции. Това всъщност означава една нова идея на европейско ниво – през 2017 година комисията предложи текста на проекта регламента за ПЕП, който цели да бъдат насочени повече спестявания в дългосрочни инвестиции в Европейския съюз. Продуктът позволява на доставчиците, които са и застрахователи, пенсионни фондове, инвестиционни фирми и банки, и управители на активи, които получават право на това по съответните режими, да замислят и предлагат продукти ПЕПА възоснова на общи характеристики. Възоснова на препоръката на комисията, държавите членки се насърчават да предоставят максимално благоприятен данъчен режим на продуктите ПЕП тъй като данчното облагане е отрешаващо значение за успеха на новата система ПЕП, бих искал да помоля всички оратори да говорят и за този аспект. Ние ще изслушаме представители на застрахователни дружества, управители на активи, научни работници, представители на Организация защита на потребителите, да се изкажат. Всички оратори ще имат до 5 минути а депутатите ще имат две минути за въпроси, експертите ще имат три минути за отговор. И веднага искам да представя следващия ни оратор, господин Тобиас Бюхелер, ръководител на отдела за регулаторна стратегия в Алианс Германия. Благодаря ви. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да изложа нашата позиция по паневропейския пенсионен продукт. Позволете ми да, пом... да започна с това, че Алианс принципно одобрява разработването на такъв паневропейски продукт в рамките на втори режим за развитие на Съюза на капиталовите паразали. Смятаме, че това ще затвори недостига в пенсионните системи в Европа и ще стимулира дългосрочните инвестиции. Алианс вече работи с много заинтересовани страни през последните няколко месеца в рамките на нашата компания, но и сред публичните заинтересовани страни. Бих подчертал, че ние сме обсъждали нашата перспектива а, върху пенсионните продукти с всички големи доставчици на пенсионни продукти в Европа. Ние имаме много дъ, дъщерни фирми из цяла Европа и ние сме сред най-големите дружества, управители на активи и а, застрахователи, така че сме доста вещи в тази област. По отношение на предложението за регламент на комисията, виждаме някои сериозни предизвикателства. А, именно обстоятелството, че според нас в а, сегашното предложение не се предлага нито паневропейски пенсионен продукт, а, нито, та, не, нито е паневропейски, нито е пенсионен. А, защо смятаме е така? Защото фазата на изплащане не е регламентирана по никакъв начин в досегашното предложение. Това означава, че а, в предложението се говори за продукт, а, който предлага възможност за спестяване. А когато говорим за пенсионен продукт, трябва да е специфицирана фазата на изплащане и на декумулация. Това е първият ни аргумент. Защо смятаме, че продуктът не е паневропейски? Това беше изненада за нас, но смятаме така заради компонента на предложените подразделения в предложението на комисията. Това означава, че всички доставчици трябва да разкрият за всяка държава членка по едно подразделение в сметката към сериозния продукт. Това ще причини доста сериозни затруднения за държавите членки поради различните данъчни режими ние очакваме, че а, като последица продуктът ще съдържа елементи на пенсионни продукти от различните държави членки и няма да бъде продукт сам по себе си. А, ние се надявахме да има такъв уникален продукт, когато чухме за пръв път за предложението на комисията. Смятахме, че ще има нещо, което до сега не е съществувало на пазара на пенсионните продукти. Това са двете основни предизвикателства, които според нас трябва да бъдат преодоляни в следващите месеци, за да се подобри предложението на комисията. Ако влезем в повече подробности в този контекст и ако искаме да има повече прозрачност за потребителите, както и здравословна конкуренция. Смятаме, че трябва да има а, ясни дефиниции на кръгълни камъни в смисъл на минимални стандарти на европейско ниво за пенсионните продукти. Досегашното предложение дава доста свобода за определене на държавите членки. От наша гледна точка, предполагам, ние смятаме, че един втори пенсионен режим ще бъде по-подходящ по отношение на предвидените гаранции в предложението се предлагат гаранции по подразбиране, капиталови гаранции. А, ние смятаме, че а, не са достатъчно изяснени на междусекторно ниво. А, защото а, има голяма разлика между различните продукти в цикъла на живота на един пенсионен продукт. Когато говорим за здравословна конкуренция, трябва да има равнопоставеност и трябва правилата да въжат за всички. Това е нещо, което не се съдържа в предложението в момента. А, смятаме, че а, гаранциите а, са добро предложение. Работим а, от а, доста години по този въпрос, но а, трябва да се доизяснят обстоятелствата в допълнителна, а, допълнително обсъждане. А, по отношение на защитата на потребителите и на прозрачността, знам, че в Европейския парламент имаше дискусии как да се информират най-добре потребителите, как да бъдат защитени. Ние смятаме, че трябва да има пенсионен продукт, който да предлага междусекторни гаранции и в случай, че се смени доставчика. А, по отношение на фазата на натрупване, ние смятаме, че 50% от а, спестената сума а, трябва да бъде а, вложена от самото начало в а, ануитетен а, продукт. За нас това е важно, тъй като а, гражданите живеят все по-дълго. не може ако зададем въпроса колко смятате да живеете след пенсионирането си, ясно е, че едва ли ще получим точен отговор, но трябва да се отчете това обстоятелство. По отношение на смяната на доставчиците или смята на продуктите, трябва също да има ясни правила. Аз смятам, че трябва трансферът на суми трябва да се извърши а, по сегашна пазарна стойност, а, за да не се създадат стимули за поведение в обратната посока и да се насърчат а, дългосрочните инвестиции. А, това ще бъде и в а, интерес на а, потребителите, както и на инвеститорите. И накрая още веднъж подчертавам, че като цяло подкрепяме идеята за паневропейски пенсионен продукт. Споменах къде виждаме предизвикателства в предложението. Също така ще кажа, че графикът в времето е също доста амбициозен, за да се изразя а, любезно. А, когато а, говорим за междусекторен продукт, а, за него трябва да въжат а, и правилата, свързани с а, а, режимът а, за а, ликвидност 2. И тук а, искам да спра. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря, че се придържахте към времето за да имат възможност да се изкажат и другите а, оратори и да дадем възможност а, за а, изказвания. Сега давам думата на господин а, Бернар а, Дион. А, пет минути имате на разположение. Много ви благодаря. Ще говоря по темата, която е много важна. Само ти проведохме също така консултации с различни заинтересовани страни. Също така говорихме и с нашите поделения в различни държави за взаимното допълване на различните части. Така както разбираме продукта, то има три основни цели. Първото е да се обогати предлагането и номенклатурата на съществуващите публични и професионални пенсии с допълнителна полза за новите доставчици с цел да се подобри финансовата устойчивост на пенсионните системи. Втората цел е да бъдат привлечени дългосрочните спестявания към дългосрочни активи дълготрайни активи с цел по-добре да се финансира растежа в Европейския съюз. Искам да посоча, че подготовката към пенсионирането преди всичко е свързана с спестяванията и е, третата цел, може би това беше първата цел е, при замислянето на този законодателен акт е да се предостави решение за пенсиониране на мобилните граждани и за това идеята е този продукт да бъде общо европейски. Що се отнася до първата цел, сегашната ситуация свързана както с лихвените проценти, така и с дълголетието на европейските граждани, ни кара да се отклоним от традиционните схеми за застраховане и пенсионни инвестиции. Преди в повечето държави преобладаващия модел, особено във Франция, беше чрез инвестиции в облигации – това е изключително важно, защото всяко едно решение, което ще налага официални гаранции, ще доведе до задължение за инвестиции приоритетно в облигациите, поради необходимостта да бъдат намалени разходите за такава гаранция. Альтернативата, а именно стратегиите, отнасящи се до жизнения цикъл на продукта, с прогресивно намаляване на риска преди пенсионирането е един упростен и уместен начин, защото де-факто по този начин съчетава целта на намаляване на риска с механизъм за минимизиране на риска и също така се съчетава от друга страна това с характеристиките за повишаване на инвестициите в акции и дялов капитал. Ние проведохме редица проучвания в Амунди и те показват, че стратегията за жизнения цикъл на продукта води до много добри резултати над процента инфлация. В скоро време ще бъде представено научно проучване на агенцията ЕФАМА, и различни изследвания вече са били направени в САЩ и те стигат до същите резултати. А втората причина е, че дългосрочните активи, които следва да бъдат насочени към дългосрочните спестявания, до голяма степен е свързана с първата цел, а именно защото дългосрочните активи ще предоставят здрава основа за реалната економика, а тези активи също така ще предоставят и дългосрочни печалби за инвеститорите. Дяловия капитал или търгуваните акции могат да бъдат предмет на подобна дейност, но също така инфраструктурни обекти или недвижими имоти. Ако този продукт е успешен, както ние всички искаме, той ще стане значителен източник на финансиране на реалната економика. И последната цел е да се гарантира решение за мобилните граждани и да се предвиди преносимост на ПЕП. Използването на подразделения, които вече имаме в Амунди за някои европейски професионални пенсионни схеми позволяват подобна преносимост. Това може да бъде лесно за инвеститорите, обаче това не е толкова лесно за доставчиците. По тази причина не можем да съгласим с задължението всички доставчици на услуги да отворят 27 подразделения във всеки един случай. Амунди е глобален фактор в нашата сфера. Независимо от това, до сега ние имаме само 7 или 8 подразделения за всеки един от нашите пенсионни планове. Така че ще бъде невъзможно за малките доставчици, за тях ще бъде невъзможно да разкрият тези 27 подразделения. И това няма да бъде и разумно. Освен това, по този начин по-малките държави няма да могат да имат собствени национални доставчици на ПЕП. Тук трябва да се помисли за подходящ баланс и също така да се отчетат естествените традиционни връзки между държавите от един и същ регион. Благодаря ви. Благодаря ви за вашето изказване. И представител научните среди, професор доктор Ханс Ван Мертен, сега ще се изкаже от университета в Утрехта. Yes floor is yours. Thank you very much. Благодаря. Аз ще говоря за преносимостта, институциите за професионално пенсионно осигуряване или ИПО и съответно продукта ПЕП. Това е моята специалност. Аз забелязах, че много от разговорите в момента се водят, като стъпват върху някои криво разбрани постановки. На първо място по не са финансови предприятия. На второ място ПЕП – противоречи на забраната на вторичните бизнес дейности. На трето място ПЕП не може да проработи без хармонизиран данъчен режим. Всички тези изявления са погрешни. Нека ги разгледаме едно по едно. Първо и по не са финансови предприятия. Това не е вярно. Много от тях са, например, вземете холандското ППИ става дума за абсолютно пълноценно развито финансово предприятие. Въпросът е защо тогава ИПО трябва да се изключват. Аз разбирам, че има най-различни лопита, че те искат ИПО да се изключи от продуктите ПЕП. Също в директивата за ИПО номер 2, знаете, че имаме член 4, там се описват дейностите, от които се разбира, че такива предприятия могат да бъдат активни на различни пазари. Има свободно движение, следователно и по не могат да бъдат изключени. Ако решим да изключим тези институции за професионално пенсионно осигуряване, трябва да се замислим. Аз съм говорил за това още преди две години. Тогава обясних, че могат да се изключат и по, които не са трансгранични, например и те да се изключат от директивата. Това предложение обаче не успя. Въпреки това можем да помислим за тази идея да се изключат и по които не са трансгранични, не са финансови предприятия. Аз ще ви насоча към измененията на Пол Танк по втората директива. Второто нещо, което непрекъснато чуваме, е, че ПЕП е, всъщност са е против забраната на вторичните бизнес дейности, но трябва да се разбере Продуктите ПЕП не са всъщност пенсионна схема от третия стълб сами по себе си. Вземете член 7 от директивата за ИПО. Там се обяснява, че пенсионните фондове се ограничават до ползите при пенсиониране и свързани с това дейности. Следователно ПЕП отговаря много добре на определението за ИПО. Третото нещо, което непрекъснато чуваме е, че продуктите ПЕП няма да проработят, ако няма хармонизиран данъчен режим. Нека кажа няколко думи по този въпрос. За първи път в този регламент наистина се говори за преносимост. Имаше някои предишни схеми, но нито една от тях не проработи, нито индивидуално, нито колективно. При директивата и по две всъщност има допълнителни затруднения за прехвърляне на средства. Всъщност националните данъчни пречки са тези, които затрудняват международното движение, например, на работници – би трябвало всеки да може да се движи свободно в рамките на Европейския съюз и да се движи заедно със своята пенсия. Ако обаче националните разпоредби правят това невъзможно, е ясно, че де-факто данъчната система се явява пречка. Подходът на регламента за ПЕП ще сведе до минимум обаче последиците от разликите в данъчното облагане. Това е подход, при който имаме разграничение. Ти плащаш по едно перо, но след това, когато се пенсионираш, например на 67 годишна възраст, всичко се добавя на едно място. Нещо друго, което често се казва, да, но всичко това само ще увеличи административното бреме, защото а, всяка от тази партида за плащания ще се третира с, по различен данъчен режим. Според мен това не е аргумент, на който трябва да обърнем внимание. И на трето място казва се, че ПЕП трябва да преодолеят недостига в пенсионната система на ЕС. Има доста проблеми. От една страна е по-лесно, от друга страна ще е по-трудно да се работи трансгранично, но това са моите наблюдения и ви благодаря. Благодаря. Ана Фили е следващия ни оратор. Тя представлява Европейската потребителска организация БЕЛУК, а преди това е работя в Европейската комисия. Първо искам да благодаря на а, председателя на Европейската, на комисията ЕКОН за а, това, че покани нашата организация. А, първо, европейските потребители изпитват все повече затруднения да се справят с нуждите си като пенсионери те все повече биват насърчавани да използват лични пенсионни продукти. Въпреки това, разнообразието е толкова голямо, че потребителите трудно се ориентират. И за това ние подкрепяме инициативата на Комисията за паневропейски личен пенсионен продукт. Ако а, е успешен този продукт, той ще допринесе за повече конкуренция и ще създаде стандартизирани пенсионни продукти. Въпреки това не бива да забравяме, че личното пенсионно осигуряване е допълнение, което се ориентира към по-добре, по-заможните домакинства. Ще се спра на няколко точки от това предложение. Първо, опцията за инвестиция по подразбиране. Ние изцяло подкрепяме предложението да има такава опция по подразбиране. Това ще подобри резултатите за много потребители, които не са в състояние да направят информиран избор. А, и ясно е, че большинството от потребителите не са в състояние да изберат, ако информацията, която им се поднася, е прекалено сложна. А, нееднократно сме изтъквали, че а, правилата, съдържани в обичайните инструменти за защита на потребителите, не са достатъчни за справяне с предизвикателствата на неефективните пазари. Освен това, трябва да се работи за възстановяване на доверието на потребителите. Ще се спра на е, член 37, той предвижда защита на капиталите. Не е ясно обаче дали това се отнася до целия капитал внесен от инвеститорите или за капитала след изваждането на разходите. Ако това се отнася до вложенията без разходите, а, има малко недоразумение, защото а, дори и 1% а, такси годишно означава, че само 70% от внесения капитал е защитен. А, също така смятаме, че са проблематични интегрираните гаранции в а, опцията по подразбиране. Тези интегрирани а, гаранции означава, че продуктът ще е по-сложен и ще има по-високи разходи за потребителите и по-малка малка възвръщаемост. За да се гарантира само нулева възвръщаемост, т.е. за да бъде запазен капитала, при положение, че това са продукти с дълъг живот и са изложени на инфлация, дори това не е гарантирано. В някои случаи гаранцията на капитала може да е положителна. Например, ако потребителите са близо до пенсионната възраст, или за да избягнат риска, но това не въжи за всички случаи. Важно е да няма а, драстично намаляване на избора на потребителите с въвеждането на задължителната опция или а, а, с. А, стриктни правила, така че трябва потребителите да са наясно с всички правила. Разходите също са проблем тези продукти, ако се предлагат в цяла Европа, ще бъдат съответно по-сложни. Например, знаем, че в първите пет години един пенсионен продукт, за който се плаща месечна вноска от 100 евро в Австрия, само 70 е, евро отиват за спестяване. Както става ясно, възвръщаемостта в нетна сума на повечето пенсионни продукти се доближава до нула и дори отрицателна, защото има много допълнителни разходи. Тези разходи не се споменават в предложението, но докато потребителите плащат тези високи разходи за личните пенсии, те няма да имат стимул да изберат тях. И за това а, ние смятаме, че трябва да се въведе таван а, на допълнителните такси, комисионни и други разходи, които а, са плащани от а, потребителя. А, процедурата за а, авторизация а, Нашата организация а, приветства механизма за а, авторизиране, който се предвижда в а, регламента. Смятаме, че тя може да подобри качеството на а, пенсионните продукти. А, по отношение на а, информационния документ, а, свързан с а, ПЕП, а, смятаме, че тези документи трябва да бъдат кратки и разбираеми по отношение на смяната на доставчика. Ние смятаме, че трябва да има възможност продукта да следва промяната в житейските обстоятелства на потребителите и а, смятаме, че веднъж на 5 години трябва да е възможно потребителят да сменя своя пенсионен фонд. а, ще завърша, че предложението е добро и а, трябва да бъде минимално под, а, подобрено. А, благодаря. Сега ще дам думата на следващият а, оратор. Благодаря, господин председател. И ние смятаме, че продукта ПЕП може да бъде полезно допълнение към вече действащия първи и втори стълб, но ролята на отделните държави членки е от решаващо значение. Много повече може да се постигне, ако държавите членки имат централна роля. Въпросът е за включването или не на ИПО – е много с по-малко значение, защото много ИПО не са подходящи за предоставяне на ПЕП. Повечето от тях са средоточени върху работата с определена група участници и по-скоро имат социални, а не търговски цели. Големите доставчици могат да бъдат в по-добро положение, за да предложат ПЕП. Например, нашата компания APG предлага индивидуализирани пенсии от третия стълб за самонетите лица в Нидерландия и това може да се разглежда като един протопев, тъй като този продукт се предлага онлайн, той е много упростен, гъвкав, с ограничени възможности за изборни инвестиции, използват се ПК и ПЦК и се а, изискват много ниски разходи за администрацията му, около една трета процента от активите за управлението, което означава около 35 евро годишно. А това ме води до ролята на Европейския съюз и държавите членки. Говори се за гаранции, но това може да изглежда само привлекателно, тъй като ще попречи на участниците да извлекат полза от добре диверсифициран портфел инвестиции в дългосрочен аспект. И изискването доставчиците на пепел да могат да работят във всички правни режими на данъчното, социално-осигурителното и трудовото право във всички държави членки след 3 годишен срок е нещо, което е ненужно и позволява на пазара да се установят само най-големите доставчици – ПЕП е насочен към третия стълб, за това само данъчното законодателство следва да се прилага. Доставчиците не трябва да имат задължение да разкриват поделения в конкретни държави членки, освен в случай, когато тези държави членки ясно са определили, оповестили по достъпен начин, кои са данъчните изисквания, които трябва да бъдат спазени. Необходимо е да се посочи, че реалното предизвикателство пред ПЕП са данъчните стимули, потикването на потенциалните потребители, разпределението. Държавите членки ще могат да подпомогнат или да съсипят развитието на един добре работещ пазар на ПЕП. Самият аз говорих за това, че ние предлагаме такъв продукт в Нидерландия в момента 10% от економически активното население на Нидерландия ползват нашия продукт и ние видяхме, че е изключително сложно разпространението извинете, на този продукт. Ние установихме, че самонетите лица много трудно могат да бъдат убедени, че е важно да спестяват за допълнителна пенсия или ако са убедени, те обикновено спестяват само в рамките на приложимите данъчни стимули и облегчения. Нашият опит показва, и това е посочено в оценката на въздействието, че от решаващо значение са данъчните стимули и облегчения. Ще бъде много полезно за доставчиците, ако те не са задължени да проверяват във всички държави членки как стоят нещата с основните изисквания те трябва да знаят кои са данъчните стимули там само. Държавите членки, които искат да извлекат максимална полза от инициативата за ПЕП, трябва да обмислят по-нататъчни стъпки, за да потикнат хората да участват в индивидуални пенсионни решения като ПЕП. Има един добър пример в Обединеното кралство с схемата Неста това води до повишено участие. Това ще помогне на отделните държави членки да използват потенциала на пазара на ПЕП в европейски мащаб. Идеята не трябва да бъде и не може да бъде предмет на законодателство на европейско ниво, защото структурирането на националното пенсионно осигуряване, съответната система, е в правомощият на държавите членки. Но може да бъде умислено комисията да бъде поканена да отправи препоръки с тази цел и това трябва да се прави в контекста на европейския семестър и може това да се отрази в преамбюла на предложение за ПЕП. Ние в APG ще се радваме да продължим да споделяме нашите експертни знания с парламента, с докладчика и с други европейски институции. Благодаря и сега давам думата на нашите докладчици в Сянка. Искам да ви помоля вашите изказани въпроси да се ограничават до две минути, за да дадем три минути за отговор на нашите гости. Госпожа София Интвел, докладчика има думата. Благодаря. Ще бъда много кратка, за да има повече време за дебата, тъй като времето ни е ограничено. Много съм благодарна за изказванията на нашите участници. Всички те подчертаха колко е сложно предложението. Нека не мислим за политиката, макар че винаги има политически елемент, но, както казах, нека не мислим за политиката, виждаме, че дори без нея всичко е много сложно, както каза господин Бюхелер – предложението е предизвикателство. Той беше много любезен всъщност. Наистина предизвикателство, но предизвикателствата не са лошо нещо. Госпожа Фили обясни, че ако стигнем до добри решения и в крайна сметка до добро предложение, това ще помогне и на други подобни продукти. В момента аз бих искала най-вече да се вслушам в различните мнения. Ние се допитваме до заинтересованите групи, работя в тясна връзка с докладчиците в сянка от останалите комисии. Наистина се надявам да стигнем до съгласие по текста и този доклад и това съгласие да е подкрепено от широкото мнозинство. Държавите членки също си пишат домашното в момента и се натъкват на същите трудности. Характеристиките на вариантите по подразбиране, данъчното третиране, националните правомощия, различните партиди – оправомощяванията. Много е дълъг списъка. И държавите членки трябва също така да вземат предвид, че всеки отрасъл е много специфичен. Но не се ли вземем с предизвикателството, нищо няма да се случи, така че очаквам бъдещите развития. Благодаря ти, Софи. Сега да преминем към НП, докладчица в сянка Брайан Хейс. Благодаря, господин председател. Hearing, um, uh, and to, uh... Благодаря на гостите. Аз съм съгласен с тях. Наистина тази област е много сложна. Ние трябва да дадем повече сигурност, а не допълнително да осложним защото в крайна сметка при ИПО става дума за парите на хората. И е важно не просто това да е някаква схема, която никой няма да иска да доразвие. Важно е да имаме баланс. От една страна защита на потребителите, достъпни такси и така нататък. От друга страна трябва да се мисли за това, което ще предостави индустрията. Трябва ни добър баланс. Графикът е доста амбициозен, а ние имаме нужда и от време. Трябва да сме сигурни, че бъдещото предложение ще отговаря на нашите намерения. Господин Ван Мартин каза, че всъщност проблемът с ИПО не съществува трансгранично. Аз бих казал, че е твърде рано да се твърди подобно нещо, защото директивата още не е транспонирана. Освен това, имаме два основни проблема. При ИПО едно основното беше липсата на финансиране. Освен това, регулаторите се опитват да избегнат арбитража, но ние ще трябва да решим и този въпрос. И мисля, че ако намерите решение, това ще е наистина забележително. Имам три конкретни въпроса. Единият от тях е свързан с ЕОПА или Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – Наистина става дума в случая за паневропейски продукт, паневропейски орган, следователно логиката е да се насочим към ЕИОПа. Същевременно обаче напомни председателя, че не се използва микрофона. Същевременно аз искам да знам вие какво мислите за това. Вторият ми въпрос – въпросът за гаранциите и отворения жизнен цикъл. Вие имате ли предложения за това, как може да решим проблема с жизнения цикъл и гаранциите? От една страна хората искат гаранции, защото средата е нестабилна. Но ако се ограничим до гаранциите, няма ли да откажем множество потенциали участници, именно заради това, че трудно ще им се отпусне кредит? След това по партидите. Не е ли предлаганото абсолютна бюрократична лудост – аз съм си водил бележки при разговорите с индустрията. Смятате ли, че това наистина е реалистично всичко да се разглежда партида по партида? Благодаря, Брайан. Тук имаше поне три въпроса. Трудно е всичко да се помести в една минута, разбира се, но ще видим кой иска да отговори господин професор. Първо по партидите трябва да сме прагматично настроени, защото а, тук се прилага подхода на регионалната логика. В крайна сметка никой няма да може да продава един и същи продукт във всички държави. Ясно е, че ще има регионална регионално присъствие на продукта, но той няма да е наличен във всички държави. След това, ако ние търсим решение за ПЕП, не бива да смесваме тази тема с темата за ИПО или институциите за професионално пенсионно осигуряване – Разбира се, идеалното решение би било да можем да използваме ПЕП като допълнителна възможност по втория стълб. Но ние знаем много добре, че вторият стълб има своите ограничения – за това и трябва да се мисли за допълняемост. Благодаря. Някой иска ли да реагира? Може би ще кажа няколко думи за гаранциите. Ако се обърнете към потребителите, както и работодателите, ще видите, че те искат гаранции, но разбира се, гаранцията не води до възвръщаемост затова е добре гаранциите да се съчетаят с жизнените цикли, като се въведат на много по-късен етап. Същевременно държавите членки се различават, що се отнася до предоставения доход. Има жизнени цикли с много далечен хоризонт. самите активи може да включват и рискови елементи, които водят до възвръщаемост за гаранциите и жизнените цикли. Както каза колегата от Амунди, около 90% от жизнените цикли ще доведат до позитивен резултат. но всеки десети ще загуби при пенсионирането си. И тази загуба може да не е 2-3%, а 10 до 20%. Виждаме го до някъде в Австралия, в САЩ, след финансовата криза. Така че, ако се огледате извън тази зала и си кажете всеки десети ще загуби от пенсионния си доход и след това се запитате, искам ли аз да съм губещия, ясно е, че жизненият цикъл е подходящ вариант. Същевременно по и по две всичко това проработва, ако става дума за 100 годишни отчисления и тогава само всеки един от 200 ще бъде губещ. Просто се опитвам да обясня, че трябва много да се внимава. При ПЕП, ако ще имаме печата за европейска гаранция и качество, трябва да знаем какво всъщност се съдържа. Може да се мисли за комбиниран продукт, в който се включва не само застраховането, например, за да има по-добра възвръщаемост. Благодаря. Да преминем по-нататък за ЕИОП и удостоверяването. Бих отговорил да. Благодаря наистина. Нека и останалите получат възможност да зададат въпрос колегата Козолино. Благодаря. Искам да поручета един текст от името на колега, който ме помоли за това във връзка с въвеждането на системата ПЕПС се спомена, че целта, поставена от комисията, е доста амбициозна. И това ще бъде предизвикателство за Европейския съюз следващите няколко десетилетия. Ще помогне за решаването на проблеми, като например застаряването на населението. Важно е от друга страна да има инвестиции в реалната економика. Смятам, че паневропейският пенсионен продукт може да бъде начин от една страна да гарантира добри доходи след пенсионирането на гражданите, от друга страна да отговори на потребностите на гражданите, които са мобилни. А, така че смятам, че този инструмент може да реши много проблеми и да допринесе за по-дълбоката интеграция на капиталовите пазари. Трябва някои характеристики да бъдат допълнително разгледани, както показва и настоящият дебат, като например подразделенията, които се предвиждат в рамките на този пенсионен продукт. В тази връзка искам да попитам какви стъпки по отношение на инвестициите можете да си представите, за да се гарантира защитата на потребителите? Така че и по-малки доставчици на този продукт а, да имат достъп до пазара. Това беше въпросът на моя колега. Благодаря. Имаше и въпрос, имаше и отговор на този въпрос. По-скоро предложение как да бъде този продукт по-успешен. Ако разходите са ниски, то потребителите ще имат по-голяма полза. По отношение на достъпа на малките доставчици и създаване на равнопоставеност би помогнало да има централизирана информация за данъчните режими в държавите членки. Е, това може да бъде предоставено, например, и в полза на ЕИОПа, Госпожа Фили може би иска да реагира. За да бъде ПЕП успешен за потребителите, разходите е, са е, фактор. разнообразието на доставчиците е важно. Е, говорихме за разпространение онлайн е, или с помощта на финансови технологии. Е, но е важно да има консултации за продуктите е, на индивидуалните потребители. Е, не мога да направя е, специално предложение, но ако се прилага добра стратегия за жизнен цикъл на продукта, това може също да бъде успешно. Благодаря. Сега не виждам желащи да се изкажат от името на групата на ЕКР. За това давам думата на Мартин Шутван от Обединената левица. Благодаря, господин председател. Благодаря и на панелистите за интересните перспективи, гледни точки по отношение на паневропейския пенсионен продукт. Тук стана ясно, че има различни гледни точки, различни интереси. Аз съм по-скоро критично настроен към подобен пенсионен продукт, както можете да си представите. Смятам, че за да се избегне бедността в пенсионна възраст, трябва да се осланяме предимно на държавните пенсии ще ви припомня за финансовата криза, която в САЩ остави големи опустошения, предимно в областта на спестяванията на индивидите. В Германия преди няколко години беше въведен модела на пенсиите Ристър по трети стъп, стълб господин Бюхлер сигурно ще е на различно мнение от моето, но тази, този вид пенсионно спестяване беше доста компрометирано. Просто тази вид пенсия вече не е достатъчна за да компенсира спадането на нивото на държавните пенсии. А, така че ще попитам господин Бъхля и господин Авион. А, има едно изследване, според което 700 допълнителни милиарда ще са нужни а, или ще постъпят в а, стълба лично осигуряване. Откъде ще дойдат тези средства и дали няма да ограничат ликвидността? От гледна точка на защитата на потребителите, и с оглед на всички предимства, които изтъкнете, какво ще кажете в сравнение с преразпределянето на определените пенсионни фондове? Господин Бухер. Не знам кое изследване визирате с тези 700 милиарда когато говорим за хоризонт от а, много години напред, а, Разбира се, че от наша гледна точка сумите в началото ще бъдат доста по-малки. И аз не знам какъв е происходът на тази цифра 700 милиарда евро спестявания, откъде ще дойдат те, как ще бъдат акумулирани ще кажа, че тези пенсии не се натрупват от днес за утре. Пенсионните продукти изискват време за да се приемат на пазара, да бъдат разбрани от потребителите. Така че в средносрочен план смятам, че може да се намери добро допълнително решение. Не очакваме да изтеглим спестявания от сега действащите пенсионни схеми. Не възнамеряваме ПЕП да се конкурира пряко с а, а, сегашните а, схеми за пенсионно осигуряване на държавите членки. Благодаря. Имаше въпроси към Ана Фили. Искам да дам думата и възможността на представителите на комисията да реагират на тази цифра 700 милиарда. Казах и преди, че а, предложеният пенсионен продукт няма да реши всички проблеми в пенсионната, пенсионните системи да идеята на този продукт е да даде възможност и достъп до продукти за пенсионно осигуряване на потребители, които до сега не са имали достъп до пенсионните системи. Благодаря и сега представителят на комисията по въпроса за 700-те милиона. Благодаря, че поставяте тези въпроси. Тази цифра е, е от нашата оценка на въздействието е, част от е, предложението. Вие споменахте правилно, че продуктът ПЕП не цели да запълни пръзнотите в пенсионните схеми, а да го допълни. Ние имаме предвид онези потребители, които имат някаква форма на недостиг по отношение на пенсионни продукти. Ние се допитахме до потребителите, допитахме се до 500 хиляди граждани в рамките на публични, публично допитване. И а, Разбрахме от тях какви са слабостите на досега предлаганите продукти, като, например, недостатъчно продукти на пазарите и невъзможността да се смени продуктът с друг, липсата на гъвкавост. по Старахме се в рамките на предложението да а, разработим нов продукт възоснова на а, нуждите на потребителите. И он, той да бъде насочен към потребители, които нямат достъп до предлаганата пенсионна система, като например самонетите е, лица или онези, които ползват ИПО, също така а, смятаме, че а, отделни а, прослойки от населението, а, които до сега са били изключени от пенсионните схеми, като например майки, които имат празноти в а, трудовата си биография, биха могли да се възползват. Работихме с данни от пазара и възоснова на технически предложения от ЕИОПа. По отношение на нивата на личните пенсии, мислим, че могат те да възлязат на 2100 милиарда евро. В днешно време пазарите за пенсионни продукти са разпокъсани. А, ние искаме да създадем един действително отворен пазар и искаме да дадем възможност на по-широк кръг от доставчици, които да разработят тези продукти, така че да получим накрая повече и по-добри продукти а, чрез конкуренцията на този пазар. До сега потребителите, които не са имали достатъчно а, а, предложения, могат да участват а, в схемата от ПЕП. По този начин а, хората с по-низки доходи могат също с малки месечни вноски да а, изградят някакви спестявания. А, в зависимост от данъчните облегчения, а, договарени от държавите членки, могат да се увеличат личните пенсии до нивото, което споменах, 2100 милия, милиона, милиарда. сега дам думата на ЕНФ за коментар. Ehm, Имам един Кратък въпрос към вас, господин професор. Третия стълб, начина по който вие го представихте, дали има данъчни облегчения за подобни продукти. Мисля си, че ПЕП би трябвало да подлежи на специален данъчен режим или поне това е целта, както е заявена. Но дали това не е начин да се изтеглят средства от националните пенсионни системи? Следващия оратор има думата. Благодаря. А, господин Ван Мертен има думата. А, преди да отговоря на този въпрос, трябва да се обърна към отделни елементи на директивата. И тук има също така и хора, които на практика се занимават с пенсионното осигуряване. И всъщност трябва да се постави цел да се улесни трансграничния трафик, трансгранично движение. Не виждам в момента пряко някакви предимства, които ще проистекат в най-близко бъдеще. Ви зададохте въпрос дали ПЕП може да повлияе върху данъчния режим за пенсионното осигуряване на втория стълб. Става дума за финансовите средства. Мога да отговоря и да, и не. Защото наистина в Нидерландия имаме една система, в която изключенията от третия стълб могат да бъдат обвързани с първи и втория стълб. И то в такъв случай отговорът ще бъде да. Но в някои държави членки системата е различна. И затова има този стремеж да създаде нещо на европейско ниво, за да се компенсира това липсващо ниво, а именно третия стълб. Също така има някои държави членки, в които тази система не е приложима и към тях и изобщо ПЕП тогава няма да има никакво отношение, няма да има никакво влияние върху тях. Благодаря. Така че това бяха въпросите на докладчиците в Сянка. Също така има две парламентарни комисии, които имат становища. Ще помоля докладчика от комисията по заедостта да зададе своя въпрос. Заповядайте. Благодаря на комисията ЕКОН за организирането на това изслушване. Аз се смятам за обучаващ се, защото възоснова на този доклад мога да разработя нова гледна точка. като член на комисията по заетост имам и ясна роля – и смятам, че пенсионният продукт ПЕП не бива да се смесва нито с осигуряването по втори стълб, а съвсем трябва да се разграничи от първия стълб. И за това а, изпитвам дълбока симпатия към предложението на комисията. Смятам, че на преден план стоят решенията, не проблемите на пенсионните системи. Един подобен продукт може действително да стане много привлекателен европейски продукт. А, знаете какъв е имиджа на Европейския съюз сред гражданите. Няма да има нищо по-добро от а, това, този продукт да се превърне в европейски успех преди следващите избори от гледна точка на политическия маркетинг. Но трябва това да е легитимна цел. Вие вече а, споменахте, а, госпожо представител на комисията, целеви групи като майките. А, например, не споменахте възможността а, това да бъде подарък а, от родителите за децата. Дори това да са само 50 евро месечно. Представете си след а, а, няколко десетки години, ако децата продължат тези вноски, какъв а, успех ще бъде това а, и каква сигурност може да предложи. Аз съм а, сигурен, че в комисията ЕКОН а, с а, ясната компетентност по отношение на финансовите пазари, която съществува тук, а, госпожа докладчикът също е една компетентна личност. А, с, самият а, а, аз. А, смятам, че а, другите комисии могат да внесат а, други допълнителни аспекти, като социалния, например, а, но това ще бъде само полза. Благодаря. Сега а, от а, името на комисията ИМКО Бришит Ланген. Господин председател, и аз искам да благодаря за това изслушване. Беше много интересно, въпреки че през следващите седмици ще имаме още много въпроси. Моята задача е да не изпускам от очи защитата на потребителите и за това ще кажа, че продуктът ПЕП ще бъде успешен, ако е по-добър от останалите продукти потребителите трябва да знаят колко ще платят и какво ще получат. А, така че а, този продукт ПЕП трябва да се конкурира с по-добри или по-лоши национални продукти. Европейското ниво, разбира се, прави нещата по-сложни. Например, идеята с подразделенията. А, това е виртуално предложение. Ако а, вие живеете в една европейска държава и плащате там своите вноски, нямате проблем. Ако се преместите, обаче не е ясно. Например, те, например а, има разлики в пенсионната възраст, има различни данъчни режими, а, има и а, а, различни. А, начини на освобождаване от данъци по време на внасенето на вноските, по време на изплащането на вноските. По какъв начин ще бъдат направени тези подразделение подразделения в, при положение, че има различна пенсионна възраст в различните държави от 62 до 67 години. Как ще се изплащат пенсиите? И има още много подобни въпроси, на които трябва да отговорят експертите, защото нашият интерес е да имаме прозрачен, добър продукт. искаме потребителите да бъдат добре осведомени не искаме този продукт да бъде прекалено скъп, да бъде обвързан с такси, които да стопяват спестяванията. Принципно идеята за паневропейски продукт е много добра. А сега има много допълнителни изисквания от техническо естество, които трябва да бъдат разрешени. Благодаря. Сега не виждам желащи да се изкажат спонтанно. Госпожа Перес е, euh, Благодаря. Това е първата размяна на мнения по предложението, което за мен е странно, въпреки че графика е доста амбициозен. Първо се извинявам пред двамата оратори, които не можах да чуя, но това, което чух – засегна въпроса за данъците. Ясно е, че това е тема, пред която винаги се изправяме е, и винаги говорим за професионалистите от финансовите пазари и за това, че трябва да се разработи трансграничен продукт, който да е пряко достъпен е, за потребителя мога да се обърна към нашите оратори, дали те смятат, че има подходящ данъчен режим, за да се реши този проблем. След това въпроса за преносимостта. Е, Ван Мартен каза, че просто трябва да извадим някои видове от този продукт от обхвата, но това не решава проблема с преносимостта. Има и фондове, които съществуват и по-настоящем. Би трябвало по-скоро да помислим за това как съществуващите режими да бъдат напълно преносими. И след това за варианта по подразбиране, аз разбирам, че ние сме съгласни за принципа, но бих искала да чуя всеки от експертите би трябвало те да потвърдят, че става дума наистина за пенсионен продукт и при този случай варианта по подразбиране би трябвало да е обвързан с пенсионирането, а не с капитала. Следователно, трябва да има гаранция отвъд номиналната стойност на инвестицията, защото това би било привлекателно за спестителите. Имам и други теми, които мога да засегна, но ако ми позволите един последен въпрос. Нещо, което беше споменато от много от нашите оратори, но искам да го проверя – дали реформата, която в момента предлага ИОПа, разсейва вашите опасения или вие смятате, че в този момент е Йопа трябва да получи допълнителна подкрепа? И сега имаме 10 минути до края на нашето изслушване и и искам да помоля всички наши гости да кажат по три четири заключителни изречения. Може би ще искате да отговорите и на въпроса на госпожа Белес и след това ще помолим Софии да направи заключителни бележки. Нека да започнем с, с а, вас. Заповядайте. А, да, аз смятам, че наистина трябва това решение да бъде категоризирано като пенсионен продукт. Предвид различните режими в държавите членки, мисля си, че е важно да се внимава за това каква информация ще се предава, що се отнася до капитала за пенсиониране и до различните държави. Така че мисля си, че ЕОПА тук може да помогне и да осигури и прозрачност. Защото микрофона на ораторка. Имахме проблеми с времето. Нека да позволим първо на нашите експерти да отговорят все пак. Заповядайте, госпожо Фили. Искам да отговоря на госпожа Берез за варианта по подразбиране и вида продукт. Би трябвало потребителя да има избор. В националните системи има различни варианти за това дали се позволява ранното излизане или не. Ние трябва да оставим избора на потребителя. А за реформата на органите за надзор, то ще каже, че ние изобщо не сме доволни, защото измерението защита на потребителя не беше обхванато изобщо при тази реформа, което не значи, че не трябва да се даде доверие на ЕИОПа за системата за кредитиране. Професор Ван Мертен, въпроса за подразделенията и въпроса за прехвърлимостта и преносимостта. Е, разбира се, не може поне в момента да се реши всичко, но мисля, че подхода с е, подразделенията ще засили преносимостта още повече и от тази гледна точка това е добър подход мисля си, че може да има и по-добри, разбира се, инструменти, но може би това не е съвсем реалистично да се очаква. Заповядайте, господина Гулю. Няма да повтарям това, което вече казах. Потребителите, представени от госпожа Фили, изцяло подкрепя мнението и по проблема на данъците. Може би е твърде рано да се занимаваме все още с този въпрос. Надявам се, че ще бъде намерено добро решение, което няма да бъде наложено, разбира се, на държавите членки, но което ще бъде разумно и ще улесни преносимостта. Един ключов аспект в това предложение и последно по място, но не е по значение, господин Бюхлер – да, благодаря. Съгласни сме, че данчното облагане е ключово решение. Нямаме готово решение, но сме готови да работим конструктивно с всички. И за да приключим с нещо положително, когато говорим за ЕОПА, независимо от това дали имаме подразделение или не, но ако имаме подразделение, става дума най-вече за национален надзор. Ако говорим за един общоевропейски режим, то тогава ролята на ЕОПА ще бъде по-голяма. Благодарим нашите гости. Сега дам отново думата на нашия докладчик, госпожа София Интвелт. Благодаря, господин председател, благодаря на нашите експерти и на колегите за техните изказвания. Няма да правя никакви изявления за насоката за която мисля, че трябва да вървят нещата, защото веднага някой ще изпадне в паника или ще ми се ядоса много. Нека да работим стъпка по стъпка, с повече консултации, които ще се провеждат, ще има повече работни документи и аз ще представя моя доклад през януари, възоснова на това, което получавам като информация от отзиви. Както и колегата от ГУЕ, Разбирам какво искате да кажете, но бих искал да подчерта, че наистина говорим за една допълваща система. И ако в дадена държава членка няма достатъчно публично пенсионно осигуряване, то това не означава, че съответните национални органи не трябва да поемат своята отговорност. Ако имаме нещо допълващо, то трябва да допълва нещо. И това е много ясна задача на националните органи. Това не е само тяхно право или правомощие, това е тяхното задължение, закрепено в договорите. И това, което ще кажа, е свързано и с това, което каза господин Анеманс и други и те изразиха загриженост, що се отнася до съществуващия системи в държави членки. Би било смехотворно да предложим система, която ще се намесва или дори ще подкопава вече действащите системи в държавите членки, особено у нези, които вече са доказали а, своята добра работа. Има толкова много хора, които работят в това досие и съм абсолютно убедена, че ако нещо подобно се промъкне, веднага някой ще сигнализира за това, но разбира се, много внимателно ще следя това, както и докладчика сянка от е, Европа на нацията на свободата. Да, но наистина трябва да осъзнаем факта, че има недостиг в средствата за пенсии. Има много държави, които са напреднали, например в Нидерландия. Имаме много добра пенсионно-осигурителна система, но така ли че трябва да се приспособяваме към промените в обществото, демографските промени, промените е, на финансовия пазар, на трудовия пазар, демографските промени и разбира се, системата също ще подлежи на реформа. Но е необходимо да се запълни недостига на средства за изплащане на пенсии. Госпожа Берже говореше за разликата в размер на пенсиите на жените и на мъжете. Не е справедливо, че жените получават по-малко пари, когато работят, те спестяват е, повече и ще трябва да спестяват повече, за да получат е, по-високи пенсии, защото пенсиите в момента им са по-низки. Сега за данъчните режими това е изключително деликатен и сложен въпрос – мисля си, че комисията правилно реши да не включи този аспект в регламента, а да го включи в отделна препоръка, защото е иллюзия да се мисли дори, че може да има някакво единодуш или консенсус по този въпрос. Но мисля, че в комисията ЕКОН можем да помислим за начини как да бъде доразвита препоръката на комисията. Ние можем да предложим наша препоръка, която да позволи на държавите членки да хармонизират, може би, системите възоснова на доброволно участие. Може би това е една посока, за която следва да помислим. Разбира се, мисля си, че основното е, че всичко, което е ПЕП или се предлага като ПЕП, трябва да бъде привлекателно и да се ползва с доверие а доверието според мен ще бъде много сериозен проблем, защото ще има нещо ново, хората няма да знаят за това. Така че те ще имат определен скептицизъм и това ще трябва да бъде преодоляно. И продукта трябва да бъде привлекателен също и за доставчици, защото ако това не е привлекателен продукт за бизнеса, просто можем да прекратим цялата тази дейност в момента, още сега. Що се отнася до подразделенията, трябва да намерим решение и на този въпрос, защото мисля, че предложението на комисията гласи, че доставчика трябва в рамките на 5 години да разкрие подразделение във всяка държава членка, това просто не е реалистично. Трябва да потърсим други решения, трябва също така да помислим за малките доставчици, регионалните доставчици, те не трябва да са в неравностойно положение. И може би тук точно е ролята на ЙОПА да улесни този процес и осигуряването на равнопоставеността. Що се отнася също така до ИПО, в моята държава това е един много деликатен въпрос и господин Анеманс говореше за това. Разбира се, ако имаме една система с ИПО, които работят добре, тук трябва да сме много внимателни и да не подкопаваме тази система и да кажем, че ИПО изцяло трябва да се изключат. Не съм убедена, че това радикално решение е оптимално. Мисля си, че има междинни решения, които нямат да повлияят сега действащите системи и ще позволят поне на някои ИПО или може би конкретни категории от ИПО както господин Олеман, ако не гиша, каза това. Той говореше за разпространение чрез други институции или организации, така че много съм отворена към различни предложения, различни варианти. И разбира се, ще се консултирам с много хора през предстоящите седмици и работният ми документ ще ви бъде представен през януари. Благодаря ви. Много ви благодаря. Мисля си, че докладът е в добри ръце. Благодаря на всички докладчици, на тримата докладчици, на докладчиците Сянка и особено на нашите гости. Ще следим как се развиват нещата. През януари ще обмени мнение. 22 марта ще бъде крайни срока за внасяне на изменения. През юни ще се гласува в комисията ЕКОН този доклад. Много благодаря на всички, най-вече нашите гости. И нека сега веднага да преминем към следващата точка от дневния ред.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 Please, would you be so kind and uh, get... Много ви моля, колеги, займете местата си отново, за да можем да започнем с следващата точка от нашия дневен ред. Debate, uh, it, but... Унези от вас, които искат да говорят с други хора, разбира се, могат да го направят, но извън залата, за да можем ние да продължим с дневния ни ред.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 сега ще обсъждам предложение с директива на Европейски парламент и на съвета за предоставяне на по-големи възможности на органи за защита на конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни и в правоприлагането за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар. Моля ви всички, които няма да работят по тази точка дневни ред, да напуснат залата, така че ние да можем да продължим работа. Имаме на 250 изменения към това предложение. И това предложение предвижда минимални гаранции, стандарти за предпазните мерки, проверките на помещенията на дружествата, ангажиментите, глобите, като цяло различните, различните докладчици в Сянга споделят целта на предложението да се гарантира това, че при прилагането на едни и същи антимонополни норми в Европейския съюз, националните органи защита защитна конференция да имат необходим инструментариум, независимост, ресурсите и нататък. Междувременно работната група в съвета напредва своето проучване на законодателното предложение дейността, извършена от естонското председателство, най-вероятно ще продължи в рамките на българското председателство с цел да се постигне общо съгласие през второ тримесечие на 2018 година. Също така и по тази причина докладчика предлага да се отложи до края на февруари гласуването в комисия КОН, за да може да се работи повече за проекто доклада, който да включва компромисните изменения. Докладчикът ще бъде заместен от госпожа Яла Сендер. Ще имаме 5 минути за докладчика, за другите лица. А, госпожа. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги. Преди всичко искам да поднеса извинението на господин Шваб, докладчика. За съжаление, той днес не може да присъства, поради това, че има други ангажименти. По тази причина той ме помоли да представя следното. Докладчика би искал да благодари на докладчиците Сянка и всички колеги, които внесоха изменения и по този начин значително подпомогнаха воденето на преговори в парламента. Господин Шваб е убеден, че тези изменения са добра основа за конструктивно сътрудничество и компромиси. Де факто, има много изменения, които имат една и съща насоченост. Поради тази причина се очаква поне по някои текстове бързо да се постигне съгласие. Първия набор компромисни изменения в момента се подготвя и ще бъде изпратен в най-скоро време на докладчиците в сянка. За да се избегнат прекалено много подробности днес, докладчикът би искал да постави само няколко въпроса. Първо, докладчикът се радва, да наблюдава съгласието на всички групи за това, че минималните стандарти и предпазни мерки са необходими, за да се гарантира по ефективното прилагане на нормите защитна конкуренция в Европейския съюз. За това е много важно всички национални органи за защита на конкуренция и други компетентни органи да имат необходим инструментариум за да могат действено да прилагат действащите норми за защита на конкуренцията по член 3 предпазни мерки. Както беше изразено по време на представянето на проекта доклада, докладчикът смята обаче, че увеличените правомощия за прилагане следва да се балансират с повишени процедурни гаранции. Той за това смята, че е необходимо да има позоваване на хартата на основните права и общия принцип и общите принципи на правото на Съюза са необходими, но недостатъчни. Затова той предлага да се веде ключова предпазна мярка във връзка с член 101 и член 102 на договора за функциониране на Европейския съюз. Докладчикът се радва, че другите колеги се съгласиха с това негово предложение и внесоха подобни изменения. Що се отнася до ангажиментите в член 11, докладчикът също така приветства очертаващото се съгласие за използването на решенията за поет ангажимента. Националните компетентни органи следва да разполагат с необходимите инструменти да подновяват производство, особено в случаи, в които, например, е имало съществени промени или решението е било основано върху това, че предприятието е действало в противоречие с поети ангажимент. Що се отнася до член 14, размера на глобата, що се отнася до максималния размер на глобата, обаче, като че ли има различни мнения. Докладчикът е убеден, че предвид това, че първо, на практика всички държави членки вече предвиждат 10% от е, оборота на предприятието като максимален размер на глобата и второ, че националните компетентни органи прилагат е, членовете на договор 101 и 102, както и комисията, общия максимум следва да се прилага в целия Европейски съюз. Това не само ще осигури по единен подход, но и по-голям предсказуемост на системата. Максималните суми на 10% от оборота ще имат непропорционален ефект в сравнение с незаконните печалби на нарушаващите предприятия. Е, Линиенси. Reporter... Също така докладчикът се радва, че някои изменения – са били внесени за да може програмите за намалява наказанието при сътрудничество от страна на неизправната страна и че трябва да се засилят тези разпоредби, за да се насърчи сътрудничеството с органите за защита на конкуренцията. Необходимо е програмите за подобен подход да бъдат с, с съкратени срокове, за да може да се прилагат едни и същи санкции при едни и същи условия. Докладчикът с нетърпение очаква конструктивното сътрудничество с докладчиците в сянка през едните седмици. И той също така казва, че би искал да предаде информацията, за която ви вече говорихте, че поради проблеми с информационни технологии се наложи да се отложи обсъждането на измененията и до 27 февруари се отлага обсъждането на внесените изменения. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че така любезно се съгласихте да заменихте, замените господин Шваб, господин Борсани. Е, благодаря ви. тъй като информационната система на Европейския парламент претърпя срив, трябваше а, да аплодваме отново таблицата. Нямаше как да проведем заседанията по измененията, но благодарим за конструктивния подход на докладчика и в бъдеще ще работим в сътрудничество с него. Е, и при предишния дебат говорих, че за нас има много важни теми. На първо място независимостта на НОЗК или националните органи за защита на конкуренцията се гарантира от самата държава членка. Но и не само от нея би трябвало да има пълна прозрачност, да няма подмяна на служителите след избори. Всичко трябва да е видимо за обществеността. Също така е необходимо да се разчита на професионалните умения, за да се вземат независими решения. На второ място Подкрепата на НЕОЗК означава подкрепа и чрез финансов ресурс. Би трябвало съответно тези национални органи да имат независимост при определяне на начина на изразходване на бюджета, като има отчетност, обаче, тъй като това са обществени пари. Искам да подчертая, че е необходима и по-голяма прозрачност. И гражданите и медиите трябва да имат достъп до информация, а също така би трябвало и Европейския парламент да е запознат с работата на всички тези национални органи и да ги включва в докладите си. След това, ако помислите за различните системи за мигновени съобщения или информация в облак, всички тези технологии трябва да се използват, за да се изпълнат задълженията на тези органи. И накрая не искам да говоря за разликите в терминологията при достъпността, но аз съм сигурен, че ще говорим за това на следващите заседания, особено по отношение на оборота на дружеството. За сега не предлагаме промени спрямо предлаганото от докладчика по тези теми. Благодаря от името на ЕКАРЕ господин Стърбати. Ние от групата на ЕКАРЕ е, сме съгласни с е, доклада на господин е, Шваб. Това е важен доклад. Той дава повече възможности за контрол на предприятията. При последното изслушване на антимонополните органи а, стана ясно, че а, до сега се е действало, сякаш тези а, органи не съществуват. А, ние смятаме този доклад за добър. Има и някои разлики с мнението на докладчика. парламентарната група на ЕКР смята, а, че а, е специфично за различните държави регулирането на взаимоотношенията между мандантите и онези, които ги представят. Не искам да говорим за точните суми на глобите. По-скоро нашата комисия трябва да се съсредоточи върху прилагането. А, не трябва да се гледа към а, а, точни суми, а към рамката. А, трябва да бъде гарантирана независимостта на националните органи. А, споменах, че има изказвания от а, такива национални органи. А, те казаха, че а, те трябва да бъдат автономни както по отношение на действията си, така и в финансов аспект. Така че трябва да бъдат укрепени в а, тази посока. Друга точка важна за ЕКАРЕ държавните предприятия трябва да бъдат задължени да спазват същите правила, както и частния сектор. Защото държавните предприятия в противен случай биха имали конкурентно предимство. ЕКРЕ иска също така, независимо от сектора, в който работи едно предприятие, да могат да бъдат санкционирани и това да въжи за МСП. ЕКАРЕ предупреждава да не се използва прекалено много възможността за участие в програма за освобождаване от глоби, тъй като това би насочило дискусията в, в друга посока. Благодаря. Сега Петри Яжик от името на Алде не присъства в залата. Има ли някой друг, който да се изкаже от името на Алде? Благодаря. Сега дам думата на госпожа Лопес Пермейо от името на ГУЕ. Благодаря. Ние споделяме предлаганото от комисията. Необходимо е наистина да има обща рамка, така че НЕОЗК да могат да разследват злоупотребите от страна на частните предприятия. Затова те трябва да имат правомощия за извършване на разследване. Ние имаме резерви по основното що се отнася до политиката на конкуренция, която се използва за подсилване на определени сектори. Но предлаганите инструменти със сигурност са добри за борба с злоупотребите с господстващо положение. От тази гледна точка е хубаво, че доклада, докладчика въвежда възможността за отчетност пред националните органи. Това означава нещо много важно за поемането на отговорност. Тук сме съгласни с господин Шваб. Що се отнася до глобите, ние смятаме, че ако трябва да се налага глоба въз основа на общия резултат, ние трябва да се придържаме към предложението на комисията, защото в противен случай тези мултинационални компании отново ще прибегнат до творчески настроени счетоводители. Би трябвало да имаме не 10%, а 12% от оборота, който да се отнася до глобата. Също така смятаме, че прилагането на принципа за пропорционалност, който е хоризонтален, в европейското законодателство гарантира, че глобите не застрашават жизнеността съответно на предприятието, което се е възползвало от монопол. Накрая трябва в рамките на поне две години да не се позволява политика на въртящите се врати между разследващите органи и съответните дружества. Това е много важно в борбата срещу корупцията, гангрена на нашите общества заради големите предприятия. Благодаря. Господин Райан от Зелените. Почти всичко беше казано, освен едно – и ние оставаме с впечатлението, че колегата Шваб е, е направил добър е, проект от доклад, с който можем да работим и по много точки ще намерим компромис, както казаха нашите колеги и ние е, поддържаме изискването за надграждане на независимостта в бюджетно отношение, по отношение на персонала, по отношение на решенията и правомощията. Така че държавата не може да се намесва в решенията на националните комисии. По отношение на прозрачността също смятаме, че може да се намери компромис. Има годишни доклади за дейностите, за разходите. И смятаме, че при конфликти на интереси трябва да има повече прозрачност, така че да могат подобни случаи да бъдат а, оповестени и наказани на европейско ниво. Не чух едно предложение за изменение, което а, ние правим, а, именно а, раз, разликата между обещетения и глоби глобите са за нанес... т.е. обещетенията са за нанесени щети върху граждани или клиенти. И тук не бива да има освобождаване от подобни а, провинения чрез изплащането на малки обещетения. Тоест не бива да има взаимозаменяемост между обещетенията и наложените глоби на едно предприятие. Благодаря. Не виждам Барбара Капе от ЕНС. Сега преди да дам думата на комисията, има ли спонтанно изказване господин Сант? Благодаря. Мисля, че ударението върху прозрачността е много уместно. Но трябва също така да подчертаем, че националните органи за защита на конкуренцията трябва да служат и за това да се разбира, че при конкуренцията не може да има универсален подход – би трябвало НЕОЗК да изпълняват европейските политики по начин, който отразява реалността. Според мен това е изключително важно. Защото да се прилага един и същ подход на север, на юг, на изток и на запад, без да се отчитат регионалните различия, просто няма да проработи. Това само ще създаде проблеми и липса на баланс. Струва ми се, че ние трябва да проумеем, когато говорим за НЕОЗК, ние имаме предвид всъщност европейските инструменти, чрез които да се изпълняват европейски политики – и това да е единна рамка за цялата Европа, но не да се прилага правилото един аршин за всички. Това имам да кажа. Благодаря много за вашето изказване. Не виждам някой друг да желая да се изкаже, за това ще дам думата на комисията. Добър ден на всички, много се радвам, че съм тук. Няколко думи от името на комисията. Първо, наистина благодарим. Оценяваме готовността на парламента да работи по това досие и да го прави бързо. Оценяваме също така факта, че вие работите по това предложение, ние сме работили заедно с него и националните партньори но нека кажа само няколко думи по темите, които засегнахте. Първо, основните права. Ние сме напълно съгласни, те трябва да бъдат зачитани, но ми позволете да отправя и едно предупреждение – трябва да внимаваме, да не ставаме твърде конкретни, когато говорим за защита на тайна на кореспонденцията, например, между адвокат и клиент. Това са права, които са разработени в националното законодателство, докато ние искаме еднакви правила за конкуренцията в държавите членки. След това въртящите се врати а именно когато някой премине на работа от орган за защита на конкуренцията, след това в адвокатска фирма, то е ясно, че трябва да се докаже, че няма и конфликт на интереси. Не може да се работи, например, по същите дела, по които а, лицето е работило в НЕОЗК. И тук обаче трябва да внимаваме да не сме твърде конкретни. Вече чухме че не може да има универсален подход към всички и за това трябва да се внимава, когато а, разработваме нормите твърде подробно. Трябва да се види също така и какъв е срокът, който трябва да изчакаме преди лицето да може да премине на работа към съответните институции. Накрая ще кажа, много е важно наистина НЕОЗК да могат да събират доказателства и тези доказателства да бъдат достъпни и на фирмите. Да се използва съхранение на данни в облак, така че тези НЕОЗК наистина да бъдат ефикасни и да имат достатъчно информация за нарушенията. И накрая максималната сума на глобата. Може би трябва да обясня, че раздела за глобите беше разработен така от страна на комисията, че да отпаднат пречките в националните системи, които не позволяват на НЕОЗК да налагат възпиращи глоби. Нашата цел беше не хармонизация, а отпадане на пречки. Затова и ние не искаме да хармонизираме максимален размер на глобата. Държавите членки, които желаят, могат да отидат и по-далеч. Искаме да сме сигурни, че когато се прави изчисление на максимален размер от поне 10% от оборота, трябва да се има предвид световния оборот, защото той е реалният показател за економическата мощ на компанията. Ще спра до тук. Много ви благодаря. Искам да благодаря на всички за участието, благодаря за дебата. Гласуването е на 27 февруари в ЕКОН. След това ще имаме гласуване в пленарна зала. Сега прекъсвам заседанието за 15 минути. Не чува председателя какво се казва в залата и моли да бъде повторено. Много ви моля, но беше ясно е, ако бяхте присъствала по време на дебата, щяхте да знаете, че е имало достатъчно време. Нашето заседание започна в 4 часа. Можехте да бъдете тук. Моля ви, аз не съм напускала залата. Аз се оплаквам за това, че когато правихме изслушването за продуктите ПЕП, вие не ми дадохте думата, не можах да поставя още въпроси, защото казахте няма време. А сега виждаме, че има време. Разбирам, че не е лесно да се справите с времето, вие председателствате, но ето аз нямах време да говоря, а сега правим пауза. Добре, нека да прекъснем заседанието за 15 минути.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 Ay, Dios.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

Uh, Скъпи колеги, добре дошли този следобед. Искам да, подобре, да поздравя с добре дошла госпожа Маргарета Вестагер, комисар в областта на конкуренцията. Днес ще проведем вторият ни структуриран диалог за 2017 година. Тази обмяна на мнения с членовете на комисията ЕКОН ще даде на комисария възможност да представи последното развитие в Генерална дирекция конкурентно способност и най-вече в областта на цифровизацията и а, Искаме да благодарим за вашето присъствие, за вашето сътрудничество и за вашата дейност като комисар. Вие имате думата, госпожо Вестегер. Много благодаря за поканата. Благодаря за вашите приветствени думи. Първо искам да благодаря на докладчика Рамон Тремоза и докладчиците в Сянка за подкрепата им за политиката по конкуренция. Добре е, че виждаме, че политиката по защита на конкуренцията действа. Отворените пазари предлагат на нашите граждани възможност да избират най-добрите продукти на най-добрите цени. Много се радвам също така, че вие потвърждавате, че са нужни а, смели действия в защита на конкуренцията и срещу нарушенията. А, а, и те укрепват начина по който действа нашето общество. Ще спомена няколко области, които ще ви интересуват. Случаят Google, фармацевтична промишленост, някои банки, данъчни въпроси и въпроси свързани с сливанията. По отношение на Google, през юли беше взето първото антитръстово решение, свързано с Google Shopping. Установихме, че търсачката на Google предпочита продукти на Google и не дава шанс на конкурентни услуги. Според нас това беше злоупотреба с господстващо положение на пазар от страна на Google и наложихме глоба от 2,4 милиарда евро. Google сега трябва да гарантира равнопоставеност на търсачката на Google. Тя не бива да предпочита услуги на Google пред конкуренцията следим случая много отблизо. Имаме екип от експерти, а, те са от, от фирмата Mavens и се радваме на добро сътрудничество с тях. Това обаче не е края на историята. Следващата а, тема е положението на а, Android. А, и платформата за продажби на реклама AdSense на Google. Трябва пазарите да са отворени и справедливи. Това не въжи само за цифровата економика. Това въжи за всички пазари, както онлайн, така и офлайн когато а, има нужда от а, медикаменти, независимо дали потребителите или здравните служби, а, те трябва да бъдат на а, умерени а, цени. И фармацевтичния пазар е както модерен, така и а, традиционен през май започнахме разследване на фармацевтичната компания Аспен. Тя продава 5 медикамента а, против рак, които са живото спасяващи. А, но а, Аспен а, предлага м, цени на различните пазари, които се различават а, с а, стотици проценти в Италия беше установено, че на италианският пазар тези продукти се продават на твърде високи цени и ние започнахме разследвания по този случай. Това е първият ни случай срещу надути цени в фармацевтичната област. За нас този случай е много важен, защото очевидно има, трябва да има баланс между инвестициите на предприятията в иновации и разработки, но трябва да имат разумни цени на пазара. В Франция имаше важно решение по отношение на банките. Във всеки случай, наше задължение е е да разглеждаме ситуацията на всяка отделна банка. И в, този случай, закон, в тези случаи законодателите предвиждат а, а, строги правила. Ако банките не са жизнеспособни, то Европейската централна банка чрез а, механизма за оздравяване трябва да се произнесе за бъдещето на а, банката а, тогава а, механизмът за оздравяване трябва да се задейства в случай, че е важно спасяването или а, може тя да бъде, оба, да бъде оставена да фалира. А, в случаите с две банки Венето, те трябваше да бъдат ликвидирани в съгласие с законодателството на държавата и а, ние бяхме съгласни с държавната помощ, за да се а, смекчи ефекта върху а, економиката на държавите, а, но настояхме да има и участие на собствени средства, които да ограничат а, а, държавната помощ очевидно банките се опитваха да намерят решение, за да не се наложи да получават държавна помощ. Разбира се, ако искаме гражданите да ни се доверяват, а, и да има доверие в економиката, трябва да имат чувството, че данъчните системи са справедливи. А, и тук ще спомена разкритията по досиетата от а, Рая. Те разкриха различни схеми а, за а, данъчно облагане на различни а, фирми от а, тях. Моите служби разглеждат всеки индивидуален случай и документ много. А, а, много надлежно и в случай, че това се наложи, ще започнем разследвания през последният месец, например, апелирахме към Люксембург да взема от Амазон 250 милиона неплатени такси от Амазон за съжаление, трябваше да изправим Ирландия пред съд за неплатените от Apple данъци. Не само гражданите и държавите членки очакват от нас да направим това, защото има такива случаи като Фиат, Starbucks, бългийските схеми националните органи трябва да получат дължимите данъци. Това са решенията, които, по които вече има решение е, е, и започнахме нови случаи. Започнахме производство срещу Обединеното кралство, срещу предприятия, контролирани от, от вън, за да предотвратим избягването на данъци. Смятаме, че Обединеното кралство в стремежа си да привлече инвеститори дава преференции на някои фирми, от които не се възползват други фирми. Нашата работа не е приключена когато а, регламентираме държавната помощ, а, има законодателство, което покрива целият Европейски съюз а, и комисията под ръководството на Пьер Московиси а, има задължението да промени нашето данъчно законодателство на европейско ниво някои от случаите, някои от отговорите, които търсим за себе си, е а, как да направим глобализацията а, положителна за нас. Има заплахи и възможности и ако а, се възползваме от инициативите, които можем да започнем а, заедно, а, а, можем да използваме предимно възможностите на глобализацията, защото не е даденост, а, че а, всяко общество и всеки гражданин а, могат а, да се облагодетелстват а, от а, глобализацията. Даже напротив, ползите за едни означават вреди за други по отношение на глобализацията трябва да се е, стараем да дадем най-доброто от себе си. Е, трябва да се опитаме и да направим европейските компании конкурентоспособни в световен мащаб. В Европа има толкова а, много а, стартиращи предприятия, толкова много знания, а, дейни а, млади хора. Имаме много добра а, среда за бизнес а, и много добри а, структури. Разбира се, задачата ни е да се възползваме по най-добрия начин от а, това. А, трябва да създадем възможности за създаване на работни места, да подкрепим младите в тяхното развитие. Това не означава да даваме преференции на едни фирми в сравнение с други. Просто трябва да изградим добри условия на пазара, за да се възползват както големите, така и малките предприятия и по този начин можем да дадем повече власти на нашите граждани. И а, законите за конкуренцията играят своята роля. А, смятам, че а, гражданите а, е, по силата на законите за защита на конкуренцията е, ще могат да се изправят срещу фирмите, които ще е, видят, че трябва да предложат възможно най-добрият продукт за гражданите, а самите граждани ще могат да направят по-добър избор. Ще приключа с няколко думи за контрола на сливанията – Контрол не означава да предотвратим създаването на големи компании. Не размерът, а успехът е от значение. Възможността да се спестят разходи, да се постигне повече ефективност, да се вложи повече в, в разработки. Това са целите. И когато работим в сферата на сливанията, Целта ни е, когато компаниите се разрастват, от това да печелят всички пазарът, а не само компанията. Тук глобализацията променя правилата на играта. 60% от, нашите решения, от решенията за сливане а, а, са а, от световен мащаб. И в последните 15 години много от тях са били решаващи. А, тук не говоря само за тенденции, а и за индивидуални случаи. Във всички сектори има а, подобни случаи. А, а, има а, компании в областта на шоколадовите изделия, на производството на цимент, а, на кафе а, и така нататък. Нашата идея е, че а, Защитата на конкуренцията е, трябва да защитава конкурентите и да работи в полза на пазара и потребителите. Опитваме се да подхождаме индивидуално. Е, ако вземем предвид е, цимента, той е свързан с транспорта. И няма смисъл да сравняваме производители на цимент, които се намират на много голямо разстояние един от друг, защото те не се конкурират пряко поради твърде големите разстояния между тях. Така че трябва да разбираме подробностите на пазара. Последните 10 години комисарят Разгле... Комисарите разглеждаха повече от 100 случая на сливания и бяха блокирани само 7. В останалите бяха намерени решения, които да позволят сливането да се случи и в същото време да се запази свободната конкуренция на пазара. Много сливания бяха а, изяснени и доведоха до лидерска позиция на европейския пазар, като например Siemens и Гамеза. Lightwave, например, е подобен пример в областта на млечните продукти. Виждаме как Европа може да оформя процеса на глобализация и как как европейските предприемачи остават своят отпечатък на световния пазар. Можем да бъдем успешни с големи европейски предприятия, които да се конкурират на световния пазар и в същото време да запазим отворените пазари и конкуренцията в Европа, така че компаниите да се конкурират на равна нога. Опитваме се да го направим. Не работим сами, работим с националните органи за защита на конкуренцията, които ни подкрепят много. И а, за да приключа, а, искам а, да ви поздравя а, за напредъка по досието ECM+, за даването на повече правомощия на националните органи, защото те дават своя принос а, за конкуренцията, свободната конкуренция в държавите членки. А, също така много се радвам, че а, националните органи за защита на конкуренцията ще получат повече правомощия. Това ще им позволи да бъде по-ефективни. Това е много важно за мен. А, предполагам, че това е и за вас. А, защото смятам, че когато се прилагат на практика правилата за конкуренцията, от това ще имат полза всички граждани. Благодаря. Действително, списъкът от действия, които сте предприели е доста внушителен. Действително, нашата политика по отношение на конкуренцията е важна характеристика на нашият вътрешен пазар. Не може единият пазар да, се, да бъде разделен от политиката по конкуренцията. И добрата политика за конкуренцията може да има двойно действие, да овласти гражданите и да ги направи част от глобализацията, от друга страна да оформи процеса на глобализация в цифровия, в данъчния сектор – Това е ключова област, едно от най-важните за единия пазар в Европа. И затова ние отделяме голямо внимание на добрата политика в областта на конкуренцията и я подкрепяме от страна на парламента. Нашата комисия, както казахте вие, работи съвсем ефективно по предложението ICM+. Предстои ни гласуване в комисията през февруари. И е така. Първият ни представител господин Маркос Вебер. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Аз съм председател на работната група а, Конкурентно право. Преди две седмици а, беше на гости генералният ви а, директор а, и проведохме много плодотворен диалог с него. Ще се спра на две точки. ОИСР а, публикува работен документ алгоритми и конфликти. Въпросът за въздействието на алгоритмите на пазара е много интересен. По този начин някои предприятия определят цените си на пазара според търсенето, за да изберат оптималната цена. Ще дам за пример цените на самолетните билети в момента, в който някоя компания се отегли на пазара, виждаме как това се отразява на цените. Интересно е обаче какво става, когато два алгоритъма си взаимодействат и се стига до влияние, когато потребителите нямат изобщо никакво въздействие. Дали има някакъв начин това да се изследва? Това не е ли случай на непозволени картелни споразумения. Вторият ми въпрос как се оценяват данните. До януари тази година имаше публично допитване за цифровия сектор и се постави въпроса за ролята на данните, оценката на данните при контрола върху сливанията. А, можете ли да кажете малко повече подробности по този въпрос? Uh, all, uh... Преди всичко, благодаря ви. И аз също така съм много благодарна за сътрудничеството. Мисля си, че е много важно за нашата работа да знаем какво мислите вие, така че много съм ви благодарна за това. Мисля си, че моментът е много подходящ задълбочено да обсъдим как да включим в а, нашето виждане технологията за самостоятелно учене. И разбира се, първо трябва да намерим алгоритъм и след това да започнем да използваме нещата, защото алгоритъмът ще ни покаже какво можем да направим и какво не. Технологиите по самообучение ще ви дам пример. Наскоро имаше един експеримент, имаше е виртуална арена за борба с умо. Имаше два робота. И това бяха два робота, които дори не можеха да ходят в началото, но след милиони опити и грешки, тези два робота не само се научиха да ходят, но те се научиха и на борбата с умо, с всичките тактики, хватките и нататък. А те никога не бяха виждали борба сумо преди. Тоест това ви дава една съвсем обща представа за това какво ни очаква, какво предлагат вече съществуващи технологии за обучение. Да, някой мож, не може да, и никой не може да каже, да, алгоритъмът го направи. Вие отговаряте за това, кои алгоритми да пуснете, те да кажа, на свобода, кои не. И вие трябва да знаете кои са ограниченията и кои инструкции ще зададете на вашите алгоритми? Какви ще са техните функции, ако искате, например, тези алгоритми да се използват при надзор на пазара? Има разлика между традиционния поглед да се следи как останалите търговци, например, в бензиностанциите определят цените си, да нагласите вашите цени съответно защото ние трябва в Европейския съюз да имам предвид не само дори пазара на Европейския съюз, но и глобалния пазар. Така че момента в момента, в момента е много подходящо да се заемем с това и ОИСР вече се занимава с това. Що се отнася до данните? Ние се подготвим в момента за първото дело във връзка с данните. И вече има и други дела, които обмисляме и смятаме, че много добре, че направихме това, защото де-факто направихме анализ какво ще се случи с сливането на данни в резултат на сливането на Facebook и WhatsApp. Нашият анализ показа, че това няма да бъде пречка за другите да навлязат на този пазар. Разбира се, това е въпрос по същество – кога сливането на две или повече дружества става пречка за навлизане на пазара на други дружества. Има един пример от Франция, когато органа за защита на конкуренцията във Франция поиска от енергийно дружество да сподели данни за своите потребители, защото дружеството имаше база данни на потребителите и това, че тази база беше закрита за други а, дружества, беше пречка пред достъпа им до пазара. Тоест, а, дали имаме а, някаква пречка пред пазара, да речем, която се преселя от информация или данни. Това е нещо, което се стремим да установим. Благодаря следващия оратор. Благодаря нормите на Европейския съюз по държавната помощ и различните сектори, изкривяването на конкуренцията и държавите членки съществуват. Обаче на глобално ниво имаме неравнопоставени условия. Има държавни помощи, има държавни субсидии, които се прилагат. Въздействието на подобни различия поставя Европейския съюз на изгодна ситуация. Например, европейските авиолинии биват изтласквани от пазара все повече и повече. И това, което са най-належащите за решаване проблеми, са следните. Това е страната, която се отнася до реструктурирането на проблемните дружества ние всички знаем какво случи с Ер Берлин. И знаем, че Ryanair нарече това сливане заговор. Други се оплакват, че тази мярка ще засили неправомерно позицията на Луфтханза и Стар Лайнс. Какво възнамерява комисията направи с оглед на това конкретно сливане, а именно поглъщането на Ерберлин от Луфтханза. Това е един много важен пазар, не само за сами отрасъл, но и за гражданите. Ние виждаме революция в пътуването с самолет през последните 20 години. Животът на много хора се промени благодарение на това. Цените намаляха и много повече хора могат да пътуват и да пътуват на много по-далечни разстояния. Да, разбира се. Е, е, преди, когато бяхме деца, много беше вълнуващо, когато пътувахме самолет, защото това рядко случва. Сега за мои деца това изобщо не е преживяване. Да, сектора на авиацията е много важен за нас в нашата работа. Моята колега Виолета Болча много активно работи по въпроса и с превозвачите, и с други европейски заинтересовани страни, за да се гарантира лоялна конкуренция. Вие сте прав, наистина има проблем с, с субсидиите, които получават превозвачите извън Европа, някои превозвачи. Също така съветът вече е дал мандата да се водят преговори с Qatar Airways и с Emirates. Разбира се, нашият портфейл изисква от нас да внимаваме какво се случва с двустранните спогодби и дали те са достатъчно отворени за конкуренцията. Що се отнася до сливанията, разбира се, наблюдаваме сливане и на авиолинии. Що се отнася до Ер Берлин и Луфтханза, ние много внимателно разследваме това, което се случва на този пазар, защото виждаме много сериозни припокривания – ако разгледате какво се случва в самата Германия, има риск на много сериозно ограничаване на конкуренцията по много маршрути. И разбира се, това води до риск от намаляване на качеството на услугата и повишаване на цените. Има факти за това, че Ер Берлин вече не участва на пазара. Самолетите на Ер Берлин не летят и това показва, че ценовите механизми работят. Разбира се, ние Комисията няма нищо общо с цените. Компаниите са тези, които определят цените, но ние виждаме, че има реакция на пазара, когато някои маршрути повече не се обслужват, а някои самолети повече са спрени от полети. И ние смятаме, че трябва максимален брой полети да продължат, направихме едно предварително изключение от нашите процедури, за да няма блокиране, защото някои от самолетите не. Е Берлин вече летяха по маршрутите на Луфтханза и за да може това да продължи, направихме това изключение. Разбира се, ние сме длъжни да гарантираме това, че необходимо е да работи сектор на авиацията по надлежащ начин, но също така ще гледаме какво се случва. Но и виждаме вече, че по някои маршрути повече няма конкуренции. В момента се занимаваме точно с това. Имаме много стриктен крайен срок за това. И мисля, че това ще бъде много добре за пазара на пътническия транспорт. Също говорим за началото на декември. Тогава много сериозно ще се заемем с нашето проследяване и разследване. Кейт Суинбърн, благодаря, госпожо комисар. Наистина много сме благодарни за редовния диалог и за отговорите, които ни давате нещо, което ви отличава от някои други комисари. Днес ще говоря по един много деликатен проблем. Вчера той беше поставен от един от колегите ми при диалог с, с господин Драги, особено що се отнася до CAPP, изкупуването на продукти от ЕЦП, позволява да определя категорията на различни облигации. И откакто тази програма беше започната от е ЦБ, 92 милиарда стойност беше натрупана в допустими облигации. Но това като че ли има въздействие върху конкуренцията, върху тези, които искат също да закупуват тези облигации. И виждаме, че повишеното търсене има влияние върху пазара. Бяха зададени въпроси към Марио Драги, ЕЦБ. Има емпирични данни, че ЕЦБ до сега повлия благоприятно само големите корпорации за сметка на малките и средни предприятия. И предвид това, че действията на централните банки са изключени от законодателството за злоупотреб с доминиращо положение на пазара, дали тези банки също са изключени от надзор, извършван от Европейската комисия. Освен това, има едно понятие избирателност, когато става дума за държавната помощ. Допустимо ли е, че ЕЦБ избира само определени облигации, вместо да закупува абсолютно всички допустими облигации? Благодаря ви. Ще бъда откровена с вас. Не знам как да отговоря на вашия въпрос. ЕЦБ е едно предприятие по смисъла на нашето законодателство. Т.е. по-скоро не е предприятие, е едно същество, което е в собствена категория. ЕЦБ не е пряко в а, нашия обсек. Така че не знам какъв би бил подходящия отговор. Разбирам каква е насочеността на вашия въпрос, но не знам какво би било да намерим подход от гледна точка на конкурентното право спрямо подобна програма и решенията, които се взимат в рамките на тази програма. Не знам дори кои са насоките, възприяти от ЕЦБ за това какво да се купува и какво не. Много ще се радвам да обмисля този въпрос и да се върна към вас с отговор, който да е задоволителен. Благодаря ви. Много ви благодаря. Разбира се, говори за корпоративни облигации, които са от категорията инвестиционни облигации, т.е. говорим за доста специална категория финансови инструменти, е, нещо, което гледна точка на конкуренцията е сложно. Е, госпожа Термоза. Господин Термоз, извинете. Благодаря, господин Гуалтери. Благодаря ви, госпожо Вестегер. Благодаря за това, че сте тук отново в Европейския парламент. Искам да кажа, че подкрепям вашата дейност спрямо Амазон и Apple, защото това е свързано с данъчните убежища, така че добре се справяте и с това също. Аз си бях обещал, че няма да говоря преди Кейт Свинбурн, защото искам да говоря за корпоративните облигации, корпоративните ценни книжа. В нашия доклад ще установите, че много колеги в тази комисия са загрижени от конкуренцията в сектор на авиацията в Европа. Например, 44 депутата, членове на тази комисия, нещо, което е голямо мнозинство, изпратихме писмо през юни. Помолихме ЕЦБ, това е писмо за прозрачност, и искахме да знаем кои централни банки изкупува дълга на кои дружества. И получихме списък вече след като това писмо беше публикувано и в медиите. И в този списък установихме, например, че Централната банка на Ирландия беше изкупила дълга на Ryanair. Не искам да се спирам на това, какъв е интересът в това закупуване но според мен това нарушава правилата за равнопоставеност, защото после можем да кажем, че ни критикуваме, да речем, Италия, защото тя предоставя държавни помощи на Италия. Но Централната банка на Италия не е изкупила дълга на Италия. Тоест ЕЦБ със своята програма създава изкривяване на пазара – нарушава принципа на равнопоставеност на участници на пазара. И ние не можем в нашия доклад да кажем не ни харесва какво се случва с Ерберлин или Алиталия и да забравим за проблема, който съществува в други случаи. Смятам, че е добре вашите служби да проучат този въпрос, защото ние много активно работим върху доклад за конкуренцията – Искам, разбира се, да ви оставя време и за отговор. Сега по Google. Е, независимо от някой. Извинете, казва председател, използвахте вече много от времето. Е, да, извинете. Им, имате 10 секунди. Смятате ли, че трябва да балансираме скоростта на разследването в някои дела или трябва да оставим възможността на дружествата да се защитят. И също така в случая с Google и Китай очакват се нови дела за нарушаване на антимонополното законодателство и що се отнася до Google Shopping, разбрах, че Google е доволен от механизма и така беше казал и комисар Алмуния. Дали ви сте съгласна с това? Uh, Първо, в отговор на Кейт и въпроса, който постави, трябва да не се забравя, че правителствата могат да инвестират при пазарни условия. И ако това се прави по пазарни условия, тогава няма случай на държавна помощ. Въпрос е какво означава при пазарни условия? Много често правителствата ни казват, искаме да инвестираме на пазарен принцип. Бихте ли взели предварително решение, че няма държавна помощ, за да си нямаме проблеми? Но някои от тези случаи стават много сложни, защото тук не става дума за 2 или 3% лихва. Ако има риск, лихвата трябва да е много по-висока. Така че има най-различни проблеми. Когато правителствата започнат да изкупуват облигации, зависи как се прави това. Не мога да ви дам отговор вместо ЕЦБ обаче – Опитът ми показва, че има асиметрия, защото при контрола на сливанията а, ние може да имаме различни мотиви. Също така е важно разполагането във времето, важно е сливането, обаче да не вреди на конкуренцията. Ние сме съгласни, че трябва да се работи бързо и че дружествата трябва да работят заедно с нас – така че сливането да се реализира възможно най-бързо. Ако погледнете разследването на един картел, ще видите, че страните не винаги имат желание да работят с нас, защото ако разследваме таен картел, както това се случи при камионопревозвачите, може да се стигне до глоба. Там глобата беше 4 милиарда евро – и неохотата да се работи с нас ни затруднява. Ние не можем да дадем отговор толкова бързо. Трябва ни информация. Освен това, по този начин обясняваме и защо ни е трудно можем да работим с крайни срокове. Ние поддържаме един съюз, основан на върховенството на закона. Следователно, дружествата трябва да могат и да се защитят. Но е необходимо да ускорим работата си, нещо, което правим непрекъснато, например, достъпа до документацията се ускорява дружеството трябва да може да види какви са нашите доказателства срещу него. Когато това се обработва ясно и подредено, цялата процедура се улеснява. Разбира се, това понякога е предизвикателство за бюджета ни, защото означава, че трябва да имаме необходимите компютърни ресурси, както и умения – нещата много са се променили през последните 5 до 10 години и ние трябва да инвестираме в инструментите си, за да ускорим разследванията си. Например, при Google трябваше да обработим 5,2 терабита данни. Огромен ресурс е необходим да се направи само това. Така че ние имаме приоритети, но не мисля, че отговорът се съдържа в крайния срок. И не на последно място. И при случая с Google се срещнах с някои от ищците. Все още не сме взели решение дали Google изпълнява правилата, но ние извършваме много внимателно наблюдение, защото ни интересува не тръжната процедура, а начина на провеждането й. Ние разговаряме с експертите, с пазарните участници, разговаряме и помежду си. Мисля, че този случай ще бъде разглеждан доста продължително. Благодаря, Лопес Бермехо. Благодаря, господин председател. Благодаря много госпожо Вестегер. Благодаря, че сте сред нас и че сте готова винаги да разговаряте с парламента. Аз искам да обърна внимание на два въпроса – селското стопанство и енергетиката. В случая с селското стопанство през последните години – благодарение на Европейския парламент бяха въведени много инструменти за наблюдение на цените и потреблението. Така може да се направим по-прецизен анализ. Въпреки това, в този контекст виждаме, че има данни за манипулации на цените например на семената. И също така това се прави от големите дистрибутори. В крайна сметка от това се оказват абсолютно беззащитни производителите. Необходима ни е, може би, европейска норма – така че политиката на конкуренция в селско стопански отрасъл да се изпълнява по-ясно от държавите членки и да няма изключения в рамките на ОСП, за да се гарантират доходите на производителите. Също искам да ви попитам дали можете да ни кажете нещо за разследването на Байер Монсанто. На второ място е енергетиката – от една страна, политиката на конкуренция не позволява ретроактивно субсидиране на възобновяемите източници. Но знаем, че това беше произволно решение на държавите членки. Сега се водят много дела. Правят се същевременно изключения за други видове енергетика, като газа, петрола и ядрената енергетика. От това печелят само големите частни оператори. Предвиждате ли действия в тази област? Има все повече данни, които показват, че тези проблеми на енергийния пазар ни пречат да стигнем до по-устойчивата економика. Благодаря. Well, these are, these are areas, because... Това са много важни пречки наистина, защото първото, което правите като станете сутрин е да си сварите кафе и да си налеете мляко в него, за което ви трябва един работещ селско-стопански отрасъл. Важно е да се отбележи, че ние имаме различни инициативи – за да дадем повече власт на производителите, но това трябва да проработи. Например, при зехтина ние искаме да може производителите да работят заедно, да се организират в продаващи организации. Това няма да са монополи, но така ще имат по-силна позиция в цялата верига. И ние би трябвало да помагаме това да се случва, защото там, където се случва, то работи за производителите. Имаше и друг въпрос за гарантирания доход. Това е една от големите дискусии на реформата на ОСП. Комисията се подготвя да обсъди този въпрос. Колегата Хоган, разбира се, отговаря по него. Това, което мога да кажа, е, че в момента извършваме контрола на Байер и Монсанто, това сливане. Сливането би трябвало да гарантира пак избор – на селските стопани. Те би трябвало да могат да решават как точно ще работят. Трябва ни освен това конкуренция и в иновациите на този пазар, за да има по-добри семена, по-малко вредни пестициди. Да, и тук ни трябва конкуренция точно, за да може селските стопани да си вършат работата. Не сме приключили работата по случая с сливането, но каквото и да се случи, ще се изпълнят общите правила за защита на околната среда, селския стопанин и потребителя. Те не бива да страдат заради пестицидите. Също така Видяхме, че големите производители използват ценообразуването за изкривяване на конкуренцията. Това се случва от Интербру. И в тези случаи е важно да се намесим, за да може селските стопани от различни страни да продават продукцията си. 2015 година видяхме, че Франция реши, че само френски продукти могат да се продават във френските магазини. Важно е фермерите да могат да продават обаче във всички страни и да не се стига до война, кои продукти са позволени и кои не. Това винаги води до ответна мярка. Ако вие не пускате моите продукти, аз няма да пусна вашите, и това ще затрудни фермерите още повече. А крайните потребители няма да имат възможността да се наслаждават на различни продукти. След това енергетиката. Час и половина няма да ни стигне да говорим за това как да се развие енергийния пазар. В момента сме в преход – и за жалост този преход ще е много дълъг, защото ние все още страдаме от наследството на използването на въглища, различен енергиен микс в държавите членки. Те са много различни. В много държави членки, ако се направят резки промени, ще възникне реален риск от спиране на тока. Следователно ни трябват различни резервни механизми. Е, в самото начало ние направихме проучване на сектора, за да видим какви са механизмите за мощност. Обяснихме, че може да се използват такива механизми трансгранично, че всеки би трябвало да участва – като трябва да се има предвид и търсенето. Би трябвало и възобновяемите източници също да се включат в тези механизми. Трансграничният елемент е много интересен. Ако ни трябва енергиен съюз, ясно е, че трансграничният елемент е най-важният. Същевременно виждаме, че е, мощностите в държавите членки са различни, енергийния микс също, но принципно държавите са отворени. Те знаят, че трябва да има такъв механизъм, е, защото иначе това може да е задна врата за субсидиране на технологии, които според нас трябва да излязат от употреба. С други думи, трябва да изпълним задълженията си по климата. Thank you, Molly Scott Cato. Благодаря, Малис Коткета. Аз съм депутат от Великобритания, от югоисточна Англия, където има много работни места в финансовия сектор. британските финансови компании ще загубят лиценза си за работа с пряка работа с финансови институции. Това се обсъжда от страна на господин Бърние. Каза, че няма да има обща политика без избор на обществото за финансова стабилност, околна среда, растеж и работни места. Към края на последния месец а, вие започнахте разследване на избягване на данъци на британски компании. А, Великобритания вече наруши правилата за държавни помощи. А, Струва ми се, че малко преди Брексит ще се уследят последиците от вашето разследване. дали а, това ще се а, отрази а, на намерението а, за бъдещо задълбочено партньорство между Великобритания и Европейския съюз и дали това ще задължи Великобритания да спазва правилата на Европейския съюз в областта на конкуренцията. А, в а, Великобритания има специални а, изисквания, които засягат а, а, зад а, морските територии. Всички ние сме съгласни с господин Бърние, защото неговото изказване е основано на здравия разум. Равнопоставеността трябва да бъде действителна. И това въжи за Великобритания. Тя трябва да се подчинява на правилата за конкуренция, които въжат за остатъка от Европейския съюз. В заключенията на съвета от април се казва ясно, че това е част от нашия мандат за преговори за условията на Брексит. Нашите разследвания за изключенията в финансовата група е нещо важно тук добрите намерения се комбинират с тези изключения. Нашите предварителни поручвания дадоха повод за загриженост. Имаме много малко време да се справим. Дали ще успеем преди Брексит, не е съвсем ясно. Не знам какво ще попадне на черния списък за данъчните обежища. Знам, че моите колеги работят за да бъде той публикуван преди коледа. Аз самата не знам как напредва този сюжет, така че не мога да отговоря на този въпрос. Съжалявам. Yes, Mr. Anemans. Господин Анеманс има думата. Ще говоря на холандски, ако ми позволите. Имам въпрос, свързан с досиетата Парадайс. Говорихте за тези досиета в едно интервю за Паризиен ще кажа, че този скандал е нещо като електрошок, за да се предизвика действително промяна в тази област. И тук гневът на гражданите беше а, стимул за решението на съвета. В Белгия това доведе до сериозни вълнения. Видя се, че бългийската държава от 18 години е със собственик на офшорна фирма на Вирджинските острови и е давал субсидии на фирмата Хайфон в Виетнам. Искам да попитам дали вие сте знаели това, защото когато тези досиета от рая представляват електрошок за Европейския съвет, не знам дали това е нужно, дали комисията ще предприеме мерки срещу Белгия или срещу мултинационалните компании, за да може този шок да бъде използван за да могат да бъдат защитени интересите на бългийските граждани. Заради факта, че бългийската държава също участва в такива офшорни схеми. Твърде рано е да кажем, дали ще започнем разследване. В момента разглеждаме информациите, които се съдържат в тези досиета. Действително, загрижени сме и смятаме, че ще имаме материал за започване на конкретни разследвания по случаи. Изказвам се силно, защото смятам, че въпросът е важен трябва гражданите да видят, че не само някои, а всички компании си плащат данъците. Има хора, които работят за определени фирми, всички те се конкурират на пазара, понякога се конкурират и с мултинационални концерни те от своя страна използват най-изгодните за тях данъчни режими или избягват данъци. Това има отношение и към социалния договор и работата на пазара, използването на инфраструктура, на персонал, Разбира се, че има задължение на фирмите да инвестират в цифровата инфраструктура и това определя начина им, бизнес моделите им. Не съм сигурен дали въпросът ми беше преведен правилно. Белгийското правителство беше замесено в а, офшорна схема. Белгийските граждани са възмутени от това. И въпросът ми беше дали а, Европейският а, съвет а, може да бъде приканен към действия от а, вас лично, специално в а, случая а, с досиетата Парадайс. Ще се повторя, рано е да се каже в момента разглеждаме внимателно информацията, с която разполагаме. Всеки има право да се съмнява. Така че трябва да сме сигурни преди да предприемем каквото и да е. Въпросът беше, беше разгледан от Бългийския парламент. толкова по този въпрос получихте отговор. Господин Хейс има думата. Благодаря, господин председател. Още веднъж добре дошла в нашата комисия, госпожо комисар. Ще изложа един въпрос от моите избиратели. Разбира се, ни се вълнуваме от ирландските банки и скандала с ипотеките. Много ирландски граждани загубиха своите вложения, ипотеки. Това, разбира се, трябваше да бъде разгледано от надзорните органи и Ирландската централна банка. Дали това е антитръстова практика, дали тя е изкривила пазарната ситуация в Ирландия? На 25 октомври изпратих писмо с моето, моята жалба. В случая с банката Ломбарди и австралийски банки това беше свързано с а, лихвения процент, определен от а, ЕЦБ. Отправени са сериозни обвинения – Знам, че вашата генерална дирекция следи развитието. но тук има препратка предимно към ирландските компетентни органи. Те трябва да действат. И за това искам да попитам дали в случаите на банки като ССМ процеса на рекапитализация трябва да бъде одобрен от европейските органи? И какво става с хората, подаващи сигнали? В случаи с подобни скандали показва, че трябва да погледнем от гледната точка на защитата на конкуренцията. <coughs> Um, uh, Както вече казах, много сериозно се отнасяме към тези въпроси, защото тук става дума за отделни конкретни семейства, техните ипотеки, техния доход, как те разходват своите доходи за ипотека или за нещо друго. Много често разходите за ипотеки са много важна част от бюджета на семействата – Тоест, тук отново ние говорим за всекидневния живот на гражданите. Едно от важните неща в нашата работа е да а, определим най-подходящия орган при разследването. И не става дума за това, че не искаме да го правим. му обратното. Става дума за това да намерим кой най-добре, най-ефикасно и най-бързо ще извърши задачата. И става дума за засегнати пазари. Не става дума за това дали това са европейски засегнати страни или някакви други, но въпросът е какъв е пазара. Пазарите са много различни от гледна точка на законодателството, и е много важно да се основи как работи пазарът на ипотеките в различни държави. Затова е много важно да се работи съвместно с органа за защита на конкуренцията в Ирландия. Това е органът, който познава пазара и има пряк достъп до необходимата информация. Разбира се, много е важно да има някой, който да може да каже не е правилно това, което се случва и искам да подам сигнал за нередност. Не знам дали ирландските компетентни органи разполагат с този инструмент, но ние в комисията имаме специален инструмент за подаване на сигнали за нередности и може анонимно да се подават сигнали в комисията, да се установи комуникация с Генерална дирекция конкуренция на комисията – и ако хората ни кажат, да, това е което съм видял, това са доказателствата, които мога да представя, ние започваме разследване или се обръщаме към националните органи, ако те са онези, които отговарят за въпроса. Ние продължаваме да следим състоянието на пазарите, защото финансовият пазар, особено след финансовата криза, е много важен за нас. Ние искаме този пазар да бъде по-благоразумен, да работи по-добре, може би дори и по-скучен. И ние следим не само конкретните случаи, но също и промените и тенденциите. За това когато някой ни представи доказателства, свързани също и с нарушаване, потенциално нарушаване на конкуренцията, това са случаи, с които хората могат да се обърнат към нас. Ние спазваме повелителността, и в много случаи ние сме най-добрият орган, който може ефикасно да разреши подобни проблеми и да проведе съответните разследвания. Господин Балцани, благодаря, господин председател. Ако не възразите, бих искал да продължа с нашата аргументация. И имаше вече поставени подобни въпроси от колегите. Сигурно знаете, че в комисията Агри на Европейския парламент и в други комисии има общо разбиране на дейността на сдруженията на производителите, включително и при преговорите за продажби се разбира, че всичко това са необходими неща за постигане на целите на ОСП. А така как се предвижда в договор за функционирането на Европейския съюз. За това те трябва да бъдат освободени от прилагането на член 101 на договора. Разбира се, ние сме наясно, че когато тези дейности се завършва добросъвестно, те допринасят за подобряването на справедливостта и на състоянието с лоялната конкуренция. Също така разбираме, че някои изключения не са били използвани изцяло и няма яснота за много от тези изключения. Има неравномерно прилагане на тези изключения за от страна на различни национални органи защита на конкуренцията. Те не предлагат тези изключения за Сдруженията на селскостопанските производители, например. Приветстваме това, че в регламента Омнибус ще се упростят нормите, що се отнася до сдруженията на селскостопанските производители, ще бъдат ясно разписани правомощията и задълженията и функциите на подобни сдружения. Също така ние сме убедени, че специфичното естество на сектора на земеделието следва да се отчита в политиката за конкуренция. За това бих искал да чуя вашето изказване по този въпрос. Благодаря ви. Работата е там, че много сложно да кажа каквото и е да било по предлаганите промени, защото не е имало оценка на въздействие, така че просто не знам. Не знам как ще проработи това на практика. Не знам дали това ще опрости ситуацията, защото положихме доста усилия под ръководството на господин Юнкер, но най-вече под ръководството на господин Тимерман, за да гарантираме висококачественото законодателство, да знаем как нещата ще работят на практика. Е, разбира се, това е в ръцете също и на нашия съзаконодател – но що се отнася до промените, предложени за омнибус, ние още нищо не знаем, защото не е извършена оценка на въздействието, не са били предприяти консултации с обществеността и затова не можем със сигурност да кажем дали това е в интерес на дребните сълскостопански производители, на всички, производ... на всички потребители, извинете, защото ние искаме да създадем по-силни преговорни позиции на всички по веригата на създаване на стойността. Когато отговарях на госпожа Лопес, казах, че е много важно да можем да засилим позицията на производителите. Те да имат повече правомощия, повече тежест в веригата за създаване на стойност и те да имат възможност за избор, например, да избират в коя организация искат да членуват, как да го правят. Предлаганото законодателство се предвижда твърде ограничена роля на органите за защита на конкуренцията, за да могат те да защитават точно подобни решения, подобен избор. И а, опасяваме се, че бъдеще ще бъде много сложно на селскостопанските производители, които имат други идеи и предвиждаме тези производители да създадат собствени организации, за да не зависят от големите, често почти монополни организации. Искаме точно да засилим самостоятелността на отделните селскостопански производители. Разбира се, с уважение ще се отнесем към взетите от съзаконодателите решения, но не знам дали съм отговорила на вашия въпрос, дали това е простявен, дали това ще проработи на практика дали това ще засили позицията на производителят на пазара. Същевременно искаме не само да дадем да на тези въпроси, но и искаме също така да дадем повече възможности и права на производителите да правят те правилните неща. Точно за това съм загрижена и казвам това при цялото ми уважение към тристранните преговори и дейността, която протича в парламента и в съвета, но виждам, че ние полагаме усилия за това да бъдат извършени надлежни консултации, оценка върху въздействието, да можем да ви предложим нещо, което е добре обмислено и има потенциал да работи добре, именно в, в името на хората, чието позиции искаме да засилим. Благодаря, господин Мартушело. Благодаря, господин председател. Преди 10 месеца господ... Европейският парламент прие доклад за политиката на Европейския съюз. Имаше 183 изменения, които бяха внесени към този доклад. Бих искал да ви попитам, госпожо комисар, за това колко тези препоръки са били отразени, защото знаем, че комисията в момента подготвя нов доклад за политиката в областта на конкуренцията. Всъщност имам предвид нашата парламентарна комисия, че тя го подготвя. И Както вече казах, имаме 783 препоръки към комисията. Колкото, колко от тях бяха отчетени? И също така искаме да зададем въпроси за концесии, що се отнася до морската политика. Е, е, тема, пункто, да блоксен. И по, по въпроса за правомощията в областта на конкуренцията, дали държавата или регионите имат право да взимат решения. Дали бихте могли да повторите? Вие говорихте за дерогации спрямо регионите. Говорим за морските курорти. На 28 октомври правителството издаде закон за морските курорти. По първия въпрос за броя препоръки и дали да се следват, дали или да не се следват. Ние не работим по този начин с докладите за конкуренцията, защото докладът не е само продукт. За нас самия процес на изготвяне на доклада е много важен, тъй като по време на процеса ние сме в много тясно взаимодействие с докладчика и докладчиците в сянка – ние искаме да разберем какви са тревогите, какъв е начина на мислене, кои са приоритетите. Ето защо ние не правим една таблица с показатели, за да отмятаме попълнени полета. Разбира се, не мога да кажа, че всички препоръки имат еднаква тежест, не е достатъчно да кажем да, лесните препоръки ще изпълним, трудните са друг въпрос. Не, не се работи така заедно. Договорите са предвидели нашата работна ситуация по определен начин, но разбира се, ние имаме работни взаимодействия, които могат да бъдат доста по-различни – и това също е предвидено в договорите и ми се струва нещо добро, защото ни позволява много по-тесен контакт с вас, а вие представлявате пряко гражданите. Ако желаете, мога да ви отговоря и писменно, но важното за мен е да се разбере какво точно е същественото, за да можем да направим промени. Това за мен е водещото и мисля, че никога не може да се каже, че времето е било пропиляно, ако сме разговаряли така, че законите за конкуренцията да обслужват гражданите и държавите членки по най-добрия начин. Как да се организират държавите членки. Това е въпрос и за самите тях, защото в някои държави членки има децентрализирани региони, това е важно и за данъчното облагане, така че те се самоорганизират. И това се отнася и до правоприлагането. Същевременно, времено Не може Брюксел да решава как държавите членки ще организират правоприлагането си. Това не става чрез инструментите, които помагат за това пазара да служи на потребителите. Председателя пояснява, става дума за директивата Волкенс. Нина Гил – благодаря, господин председател. Госпожо комисар, вие вече говорихте по много въпроси, аз ще се спра само на два. Да започна с данъците. Вие обяснихте, че работите по всеки отделен случай, защото данъчното законодателство не винаги ви позволява нещо друго. Е, това е обяснимо при различните данъчни режими. Вие вече споменахте данъчните обежища, черните списъци, но аз мога да дам пример с един много по-структуриран подход. Да вземем одитите. Вече се чуват все повече въпроси и гласове за това, че ние трябва да се заемем с тази област. Защото понякога одитните услуги трябва да се отделят официално от услугите на финансовите съветници. На второ място имаме големите компютърни фирми. Аз наистина съм съгласна с казаното от вас. Необходимо е да има добра конкуренция в името на една структурирана глобализация. Вие неведнъж сте казвала, че трябва да се намесваме, за да работи свободния пазар. Но ето в САЩ виждаме какво правят демократите. Това е техния лозунг за бъдещата избирателна кампания. Трябват ни инструменти за конкуренцията, насочени към цифровите компании. Трябва обаче също така да гледаме и на изток. Там има големи компютърни компании, като Alibaba или 10 цента. Те вече даже надминават Фейсбук. Всички тези въпроси трябва да бъдат решени преди ние като законодатели да продължим нататък. Ние нямаме време за всичко това, но не смятате ли, че е необходимо по-ясно разделение? Uh, По втория въпрос, мисля, че опираме до поведението. Ясно е, че когато се работи съгласно услугите и достоинствата, вие имате избор как да навлезете на пазара, как да се обърнете към потребителите. Компаниите, които споменахте, не бяха толкова големи преди 10 години, не знаем къде ще бъдат и след 10 години. Но знаете какво каза господин Фербер по-рано? Въпросът е как тази нова економика, която се задейства чрез данните, ще позволи конкуренцията, защото има дружества, които събират огромни обеми данни и могат да се превърнат в бариера при входа на системата. Ние искаме тази система да остане отворена. И парадоксът е, че за да имаме отворени пазари, ние трябва да се намесваме – защото не се ли намесваме, пазарът се затваря и се стига до монополи. А монополите правят това, което те желаят на пазара. Що се отнася до справедливото данъчно облагане, вие сте абсолютно права. Подхода според отделния случай е само част от решението, но не и решението. Ето защо комисията е разработила един всеобхватен подход, така че да се работи структурирано. Например, при случаите на държавна помощ, ние искаме да се изпълнят договорите Вземете делото с Фиат. Люксембург там промени правилата си за финансиране на дружествата. В Кипър направиха същото. В Ирландия промениха своите правила за двойните ирландски структури, така че това са отделни случаи, но държавите членки променят законодателството по собствена инициатива. От друга страна имаме структурирания подход, за който говори колегата ми Пьер Московиси. Всички тези схеми са изключително сложни. И не, че подценявам членовете на управителните съвети, но не те са измислили тези схеми. Тези схеми са разработени от различни данъчни съветници, и така нататък. Така се стига до агресивното данъчно избягване. Много е важно да има прозрачност. Това е важно за малкия човек. И тук ни трябва наистина структуриран подход. Абсолютно всяка държава членка обаче трябва да работи заедно с нас, за да реализираме резултат. Аз говоря за доста неща, които се случиха през последните три години, но трябва да се направи още много. Например, все още не е прието законодателството за общата корпоративна данъчна основа. Това трябва да се случи. Трябва ни също така докладване по страни, за да има прозрачност, за да има промяна – Всъщност, самото изтичане на информация показва, че нещо се променя и мисля, че колкото повече информация изтича, толкова повече гражданите се питат какво става всъщност. Но често се говори най-вече за изпълнението, защото едно е да приемаш законодателство, друго е да го изпълняваш. И това е реалният тест. Необходимо е да се запитаме, могат ли данъчните служби да мобилизират нужния ресурс, за да се справят. Много е важно всеки законодател да следва тези теми. Когато се приеме закон, той трябва да се изпълнява. И Разбира се, тук опираме до въпрос, който изисква единодушно гласуване в съвета, но това не значи, че парламента трябва да остане безучастен. Вие имате и голям потенциал при проследяването на изпълнението на вече прието законодателство, за да може то да обслужва всички данакоплаци. Благодаря, Бернет Ланге. Благодаря, госпожо комисар. Особено благодарен съм за последни, на последния ви отговор. След опита ни а, от комисията ПАНА и комисиите ТАКС 1 и 2, разбрахме, че държавите не сътрудничат много охотно. А, трябва да има натиск за хармонизация. Бих ви помолил и бих ви предложил освен отделните случаи, които със сигурност ги има много в досиетата Панама или Парадайс, да ги прехвърлите на колегата Московици, и да се обърнете към разглеждането на стари случаи, свързани с данчното избягване. Второ, предварителното одобрение на помощи, като например китайски инвестиции в летище, 100 милиона до 2023 година са били а, одобрени възоснова на неизвестен бизнес модел а, и възоснова на обещани работни места, непроверени от комисията. 11 000 работни места са били предложени. Четем вашите документи. Всъщност има само 2000 сигурни работни места. На трето място продължителността на разследването в случая Арберлин Луфтханза. Ако датата 4 декември е вярна, можем да го приемем. 120 самолета не действат, те са собственост на Ербелин, защото още няма решение на комисията. Самият аз, пътувайки от Франкфурт за Берлин, пътуват Боинги 747, защото не може да се компенсира а, а, недостига на полети. А, в момента сътрудниците напускат тези фирми, защото те са, и те са през, поставени при неизгодни условия. В Райнауд Фалц има случаи за а, на създаване на фирми почтенски кутии, за да се завуалира случай на а, помощ от страна на държавата. Мисля, че този случай също трябва да бъде разследван и искам да ви помоля за правна помощ. Where to start? Откъде ли да започна? По последния случай разглеждаме го, но все още нямам никакви новини. Това е по този въпрос. Разбира се, ще се връщаме към него. По въпроса за данъчното облагане да финализирам тази тема. Работим в посока, в която да имаме по-добри насоки, защото ние ще можем по-добре да работим по различни дела, ако имаме насоки. Тоест, ние трябва да можем да покажем по какъв начин работим. Но понякога хората казват, това всичко е съвсем ново, това е въпрос на тълкуване, това не е вярно. И разбира се, ние отдавна даваме насоки и съдът също така отдавна дава насоки е, и той, например, беше посочил, е, че държавната помощ може да бъде в най-различна форма, включително и финансова. И това пак е държавна помощ. Е, също така се дава въпроса как да се прави търговия вътре в рамките на една група дружества. Разбира се, това за да се прави, трябва да бъде всичко основано върху пазарни цени. Това въжи и за данъчните становища. Така че има определени насоки, които вече съществуват. Държавите, членки, данчните консултанти, дружествата могат да ги използват и по този начин да бъдат в безопасност. И в момента разглеждаме хиляди данчни становища в много държави членки. Много добре знаят какво правят и няма там никаква държавна помощ. Разбира се, ние искаме по-добре да се справяме. Знаем, че има много вече натрупани знания, не започвам от нулата, му обратното, защото има държави членки, с които нямаме никакви проблеми, защото те много добре се справят и много добре анализират нещата. Що се отнася до инвестициите в летища? Разбира се, ако имаме работа с големи летища, то има добре отработен начин по който се подават уведомления до комисията и нататък. Но за регионалните летища държавите членки също така и имат възможност да използват съответния регламент за блокове въздушно пространство. Така че ние знаем кога става дума за нарушаване или спазване правилата на конкуренцията. В регламента има определени правила, когато се предостави инвестиционна помощ, кога това може да се направи без да има нужда да се уведомява комисията за това. И също така в общия регламент ние извършваме контрол, правим извадки, определяме извадки, за да проверим дали всичко е наред, но като цяло това е правомощият на държавите членки. И много често ние нямаме никакви проблеми, защо държавите член, когато ни изпращат много подробно какво точно правят, ние можем да проверим ситуацията. Не знам за конкретния случай с китайски инвеститор, но така стоят нещата с летищата. И в скоби ще вметна, що се отнася до китайски инвеститор, комисията предлага да имаме нов инструмент за проверка на инвестициите. Мисля си, че това е нещо много добро. Важно да знаем, какво се случва с влизането и излизането на чуждестранните, преките чуждестранни инвестиции в извън Европейския съюз. Вече имаме различни инструменти. Скоро ще въведем инструмент за наблюдение на инвестициите. Миналата седмица бях Китай, обсъдих с моите партньори там как да изпълним със съдържание нашия меморандум за взаимно разбирателство, как да имаме структуриран диалог, включително и за субсидиите, за да имаме много по-ясен диалог за това какво е лоялна конкуренция. И накрая по Air Berlin. Причината за промяна в пазарната ситуация беше фалитът на Air Berlin. Не беше заради това, че комисията беше започна разследване или беше започна подготвя решение. Просто Ербелин фалира и затова се промени пазарната ситуация и затова се промениха цените. Дружествата решиха да променят цените и това бяха дружества авиолини, чието самолети не бяха спрени от полети. Така че ние говорим също така за пълно отдаване в аренда на самолети с екипажа и имаше такива самолети, които бяха предоставени в такава аренда на Луфтханза, така че да гарантираме това, че колкото се може, колкото се може повече хора да могат да действат и да работят планомерно. Благодаря, Перванш Перес. Благодаря. Вие все още не сте произнесла името Макдоналдс където трябва да се направи разследване. Вие казахте, че вашите служби извършват проучвания на място, за да се види как банките използват финансови технологии. Можете ли да ни кажете малко повече по този въпрос? И още едно питане от малко по-общ характер. Какъв е режима за държавни помощи в контекста на международната конкуренция? Защото е, в международен план ние говорим много за придобиванията, но е, СТО не се занимава достатъчно с конкуренцията. Равните правила не съществуват на практика. Има държави извън Европейския съюз, които плащат огромни държавни помощи. От една страна тези теми се уреждат на международно ниво, но как могат да бъдат отразени в споразуменията, които ние договаряме с трети страни? Мисля, че това е много важно и заслужава да бъде анализирано, както и да чуе вашето мнение. Uh, uh, бихте, ли, бихте ли повторя втората част на въпроса? Не за Макдоналдс, просто втората си част. Ами вие нали правихте проучване на банките и финансовите технологии, ако може да чуем резултатите? Не трябваше изобщо да ви питам за уточнението. Само 2-3 минути, защото преводачите трябва в 6.30 да си тръгнат. По PSD2 не мога да ви дам нова информация, иначе Макдоналдс все още ги разследваме. Трябва да кажа, че там случая се оказа много по-сложен, защото трябваше да се отчете и това, че имаме споразумения срещу двойното данъчно облагане. Трябваше да видим коя е, кое е правното основание, но разбира се, ще стигнем до резултат възможно най-бързо. И сега една минута по последния въпрос за държавните помощи. Аз бях в Китай миналата седмица. За мен темата е много важна. Китайските пазари решиха да приложат тъй наречения механизъм за преглед на лояната конкуренция. Това се прави на държавно ниво и в провинциите. В случая се анализира законодателството на пазара, за да се види как то се отразява. Ние имаме меморандум за разбирателство, съгласно който можем да анализираме държавната помощ. Разбира се, въпросът беше от кои сектори да започнем – финансовия сектор е очевиден. Ние трябва да знаем какво точно се случва там. Ние също има какво да предложим при държавната помощ. Около 700 милиарда са налети в финансовия сектор за няколко години в последно време. Така че и ние не сме невинни, но е много важно да постигнем успех, да работим и с двете страни, за да има прозрачност. Разбира се, проблемите няма да се решат от днес за утре, но е важно да работим заедно, да работим и в рамките на СТО. Защото там имаме някои успехи, но е необходимо много време. беше решено да няма субсидии при селско-стопанския износ, но тези разговори се водят вече 15 години, за това и работим заедно с колегите в ГД Търговия. Много е важно при двустранните търговски споразумения всички тези елементи да се обсъдят. Имахме го при Южнокорейското споразумение, при Канадското Ние просто трябва да сложим край на табуто държавна помощ. Трябва да говорим откровено за нея, защото в едни отрасли може тя да е оправдана, но е много важно да имаме лояна конкуренция. Едно е да се изразходват средства за иновации, образование, социална дейност, И в този случай ние трябва да говорим структурирано и отворено. Така ще помогнем на лояната конкуренция. Да, не сме постигнали още резултат, но започваме да работим. И да бъдем конкретни. По този начин ние се научаваме и как точно да се провеждат обществените търгове, защото това не е лесна работа. Държавите членки понякога смятат, че те избират най-ефтиния продукт с възможно най-високото качество, но има и други компании, които се конкурират без да плащат за тях данакоплаците. Благодаря, госпожо комисар. Много интересна и полезна размяна на мнения. Обсъдихме множество теми. Нашето сътрудничество ще продължи. Благодаря на преводачите. С това приключваме. В четвъртък четвъртък имаме съвместно заседание заедно с Комисията по бюджети и след това обичайното ни заседание продължава. Благодаря ви.